Колеги, ще ви пропозвам да prendre place. Колеги, моля, заемете местата си. Ще ви помоля да прекратите индивидуалните разговори. И така, да започваме работа по първа точка. Няма промени в дневния ред. Предлагам ви да ги приемем. По втора точка, съобщение на председател, искам да ви напомня, че ни предават на живо по интернет. Е, приветствам добре дошла Петинари и Изабел Перини. В залата ли са? Петина. Изабел Клин. Добре дошли сред нас. По трета точка. Отново ще приветстваме с добре дошъл комисаря сред нас за размяна на мнение в контекста на структурирания диалог. Както знаете, става дума за размяна на мнение за изпълнението на работната програма на комисията 2011-2012 година и приоритетите с 2013 година. Искаме да чуем, господин комисар, какво правихте до сега и какво смятате да правите в бъдеще. Ще ви дам думата, за да ни представите дейностите по вашия ресор. И след това ще проведем дискусия с колегите. Заповядайте. Радвам се, че съм с вас, госпожо председател, колеги, за да говоря за бъдещата работна програма, изпълнението на съществуващата. Първата част от дейността е богата от гледна точка на изпълнение на дейностите, включени в моя ресор. От миналата седмица портфейла по заетост социална дейност започна да бъде изпълняван с регламента за официални инструменти, и също така Зелената книга за преструктуриране и Бялата книга за пенсиите, пакета за командироване на служителите и накрая пакет за заетостта. В своето изказване днес искам да се спра на пакета за заетост и да очертая основните черти на пакета за командироване на служители, които бяха дискутирани миналата седмица в Страсбург. Ще направя равносметка и на дискусиите за финансовите регламенти. Ще се спра на социалния фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Европейската комисия прие пакет за заетостта. Там се включват няколко основни елемента за структурни реформи. Мисля, че това решение е много навременно, тъй като получихме нови данни за влушаващите се условия на пазара на труда и повишаването на безработицата в Европейския съюз и особено в еврозоната. Оказва се, че рецесията продължава дълго. Ще се спра на три момента. Вниманието на комисията ще бъде насочено именно към тези три въпроса. Първо, този документ очертава онази част на пазара, която е свързана с търсенето. Целта е да се увеличи търсенето за нови работни места, подкрепа за нови фирми, само заетост и борба срещу недекларирания труд. По-нататък на фона на прехода към нисковъглеродна економика, застаряването на обществото и бързите технологични промени, комисията се е насочила към три области – зелената економика, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, като е, съдържащи в себе си потенциал за повишаване на заетостта, а също така и за да се отговори на економическите и социални подробности. Предложени са подробни планове в подкрепа на реализиране на потенциала за заетост в тези области. Сега е, гражданите се притесняват най-вече от повишаването на безработицата. Безработицата е, се влушава. Ето защо нашите предложения за пакет за заетост – е много навременно. Пакета за заетостта е, идва в момент, в който много страни предприемат болезнени реформи. Италия, Испания и Гърция. Председателя Баросо представи конкретни предложения за работни места и растеж в Гърция. Но нашите предложения са насочени и към средносрочния план за Европейския съюз като цяло насочени са най-ефективните средства за постигане на целите на стратегията 2020 в сегашния контекст. Ето защо пакетът включва предложения за това заедостта да бъде двигателя на растежа. И идеите, които излагаме днес за държавите членки, както и дейностите на Европейски съюз, обхващат три основни области. Първо, поставим акцента върху спешната необходимост да поставим акцент върху унази част на заедостта, която е свързана с търсенето. Това означава създаване на благоприятни условия за повишаване на заедостта. Това може да се постигне чрез различни начини, които очертах. Пакетът обръща внимание на основните структурни предизвикателства, пред които е изправена Европа, преминаване към нисковъглеродна економика, застаряването на населението и бързите технологични промени. Очертали сме три сектора, които са основата за нашата работа по този пакет. Ние смятаме, че ефекта на инвестициите в умения е значителен. Зелената економика се очаква да създаде 20 милиона работни места. Представя, предлагаме подробни планове за действие в подкрепа на реализация на потенциала за заето. Второ, Европейския пазар на труда трябва да стане много по-динамичен възоснова на онова, което научихме в периода на криза. Комисията проучва начини за инвестиции в успешен преход. Пазара на труда трябва да бъде по-динамичен и по-приобщаващ. Този баланс може да се постигне чрез политика за заетост, която да насърчава вътрешната гъвкавост, която намалява несигурността и фискалните разходи, като определя устойчиви заплати. Устойчиви заплати. Комисията ще се занимае с качеството на работните места, ще проведе консултация за стажовете и подготовката. Ще се обединяват ресурсите, ще създават ефективни партньорства като необходима база за изпълнение на всяка политика за заетост. Реформата на пазара на труда трябва да върви ръка за ръка с инвестиции в хората, така че инвестициите в уменията е изключително важно, за да се преодолее недостига на определени умения. Пакета за заетост смята, да балансира търсенето и предлагането на умения за да и да избегне несъответствие между уменията, които се предлагат и уменията, които се търсят. По-нататък, по отношение на мобилността, трябва да премахнем всякакви пречки пред свободното движение на работна ръка, в това число и чрез мобилността на пенсиите. Също така смятаме да, му, да модернизираме инструмента ЮРЕС, и за да се създаде е, истински да се създадат истински услуги, насочени към заедостта. И на трето място целта е да се засили координацията на политиката на заетост на ниво Европейски съюз. Ще се създаде и индекс, за да се следи напредъка. Социалните партньори трябва да участват по-активно в, създава, в определенето на приоритетите и оформянето на политиката на заетост. Ето защо ние предложихме участието на националните социални партньори в наблюдението на тенденциите в заплатите. Тези предложения за укрепване на економическото управление на ниво Европейски съюз е в допълнение към економическото политическото управление в конкретните държави членки. Пакета също така подчертава необходимостта от укрепване на връзката между, пазар, между реформата на пазара на труда на държавите членки и инвестиции чрез европейски финансови институции, като Европейски социален фонд, в подкрепа на тези реформи. Аз ще се, зани... ще се върна на този въпрос малко по-късно, но преди това Нека да кажа няколко думи за програмата, която представихме на законодателите, а именно пакета за командироване на служители. На, по време на въпросите към комисията миналата седмица. Много от вас зададаха въпроси за предложенията на комисията от 21 марта. Целта на тази среща е не да се повтаря тази дискусия за съдържанието на предложенията. Бих обаче искал да напомня три основни характеристики. С това предложение Европейската комисия изпълнява обещание, направено от председателя пред парламента през 2009 година за решаване на проблемите, свързани с тълкуването и изпълнението на директивата за командироване на служители постига се баланс на няколко нива. Спазване на целите на директивата от 1996 година, спазване на е, спецификата на различните социални модели, избягване на излишнията административна тежест. Пакета включва директива за изпълнение, за да се осигури по-добро изпълнение и приложение на директивата за командироване на служителите от 1996 година и директива за изясняване на свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги заедно с основните социални права. Предложението за регламент потвърждава, че свободата за предоставяне на услуги или създаването нямат предимство, не се налага допълнителни пречки пред правото на стачка. Пакета представя по-амбициозни цели за, за фирмите и техните права. Определя се правила за сътрудничество между националните власти и изясняват се елементите, свързани с понятието командироване, за да се избегне създаването на фирми тип почтенска котия, с което се заобикалят законите. Определят се отговорностите, свързани с контрола, проверките и изяснява националните мерки за контрол, подобрява изпълнението на правата, в това число и механизъм за съвместна отговорност и предвижда трансгранично е, прилагане на санкциите. Всеки един аспект е включен по един пропорционален начин и предложения пакет е най-ефективен по отношение на правата за командироване на служители и също така е разходоефективен. Дискусиите между държавите членки започнаха и ще продължат тази седмица по време на неформалния съвет на министрите на заедостта. Очаквам да чуя позицията на парламента по двете инициативи. Сега ще се спра на финансовите инструменти. Както знаете, дискусиите за предложението на комисията текат. Аз знам, че вие започнахте работа по различните предложения и някои от въпросите вече са предмет на оживена дискусия. Сега бих искал да отправя един общ апел. Да не забравяме колко е важно да се направи връзка между финансовите инструменти, политическите цели и капацитета за създаване на добавена стойност на ниво Европейски съюз. Комисията, както знаете, предлага ми минимум 84 евро от кохезионната политика да бъдат заделени за социалния фонд. В съвета няколко държави членки казаха, че се отнася с разбиране към това предложение, други обаче са категорично против. Разбирам, че противоречиви становища съществуват и в парламента по тази тема. Аз искам да се върна с няколко думи на философията на това предложение предварително определен дял от бюджета в подкрепа на човешкото и приобщаващо измерение на растежа е въпрос от централно значение за политиката. Той показва, че Европейския съюз показва, е, че Европейския съюз се отнася сериозно към е, това, което проповядва. И в сегашната ситуация е много важно да насочим финансовите ресурси е, към повишаване на заетостта. Основните аргументи против тези минимални дялове е, са свързани с закостенелостта ще се намали гъвкавостта за държавите членки и регионите, т.е. няма да могат сами да решават колко искат да изразходват по линия на Европейският социален фонд. Според мен този аргумент не е валиден. Фиксирани е, суми се използват за всички инструменти, в това число и за политиката за сближаване, чрез Кохезионния фонд или европейските цели за териториално сътрудничество. Фиксираните или е, минимални суми са задължителни, оправдани за европейските бюджетни съответни власти, защото могат да направят, защото по този начин могат да се изпълнят политическите цели. ESF allocation, a political objective of an EU budget supportive of a social Europe will lack credibility. В противен случай няма да има кой да повярва на твърденията, че това е бюджет, който подкрепя тази политика за устойчивост и за приобщаване. Минималните дялове които прилагаме като а, вноски, не са непостижими. В, в крайен случай може да се каже, че те са почти като сегашните вноски и ще има минимални разлики а, е, в сравнение с сегашния период. в момента за някои държави членки само между 5 и 10% е дялът на Европейски социален фонд. А, а, сега тази гъвкавост ще позволи да преценим колко да бъдат влиянията, вложенията, извинете, в развитие на човешките ресурси а, чрез а, социалния фонд. Намаляването на минималните дялове означава, че парламентът а, ще дава а, а, а, пълната свобода на съответните държави членки в съгласие с основните цели на стратегията 2020 година, за да преценят каква част от средствата да инвестират в това. Аз а, ви насърчавам а, силно да изразите своята подкрепа а, към а, предложението в тази му част. Важно е а, парламентът да изтъкне, че е, ще се запазят минималните прагове и наистина ще може да говорим за социална Европа. Това са все елементи на нашето предложение, насочени към повишаване на ефикасността на а, използването на а, Европейския социален фонд. Сега да се спрем на фонда за приспособяване към глобализацията. Няма нужда точно парламента да убеждавам колко полезен е този фонд. Той е средство за европейска солидарност, която се проявява към онези, които са в особено затруднено положение. Използва се и за това да се помогне по иновативен начин да се, на хората, които си търсят работа. Знаем, че има някои притеснени и трудности в определени моменти на предложението. Имам готовност да ги обсъдим, но ви моля да ни подкрепите в отстояването на този инструмент, който доказа на практика а, и а, по отношение на впечатленията за това какво представлява Европа, колко е полезен. И мисля, че най-много сме напреднали а, в това отношение текат разговори в а, съвета. Няма да навлизам в подробности, тъй като вие все още не сте оформили окончателно позицията си. Искам да припомня само, а, че Програмата за социална промяна и социална иновация е важен инструмент. Ние предлагаме някои индикативни проценти по отношение на разпределението на средствата и смятаме, че структурирането ще е успешно и за това а, трябва да има минимално отражение модификацията на средствата. Уважаеми депутати, за програмата на комисията до 15 та година се спрях на някои основни моменти и имам готовност да разгледаме и ваши идеи. Всъщност 2013 няма да е по-трудна, отколкото е днешната, е, сегашната година. И ние трябва да имаме е, готовност е, да променим пейзажа в Европа чрез своите усилия. Надявам се, че ще е, осъществим тази инициатива, която ще укрепи социалната инфраструктура чрез инвестиции. Други проблеми, като ромите, преносимостта на пенсиите, активното приобщаване и на, застаряването на населението също са в дневния ред, но аз искам а, сега да се възползвам от възможността да чуя вашите въпроси и да чуя вашите бележки. Благодаря. Благодаря много, господин комисар, за вашето изложение. Вие ни изложихте въпросите, които седат пред вас за решаване, прегледахте вашият портфейл и взаимодействието си с други действия, с други политики, които се в ресора на други членове на колегиума на комисията. А сега продължаваме с нашия структуриран диалог и ще дам думата преди всичко на координатора господин Чабаури от групата на НП. Благодаря, госпожо председател. Много пъти вече сме изразявали своето неудовлетворение във връзка с работата на Европейската комисия, като сме заявявали, че не, не достигат до нас направените от нея предложения. И сега използвам случая, че присъства тук господин комисара. Подобни диалози са много полезни. И а, ние можем да изразим а, и нашата благодарност, и а, а, нашите критики. Имам няколко въпроса, които искам да ви задам. Не искам в никакъв случай да лишавам останалите от възможност да участват в този диалог. Трябва да кажа, че отрадно е а, да видим пакетът за заетост. Ако вие имате идеи, предложения, а, ние с удоволствие ще ги обсъдим. А, малко раничко постъпват тези предложения в съвета, но ще имаме възможност да формираме нашето становище и да изразим нашето мнение. Не се вижда напълно ясно как ще се прилагат тези предложения. Става дума за правомощие на страните членки, но се надяваме на социалният фонд и на това, че социалните проблеми ще бъдат решени. Кът, господин комисар, като ви слушах, виждам, че вие добре разбирате нашите проблеми. Има много проблеми, но ако няма пари, трудно ще бъдат решавани. Трябва страните членки в такъв случай сами да осигуряват кредити в съответствие с своите приоритети. В някои страни, обаче, положението е по-добро, по-добро е в положението с заетостта. В други страни членки обаче няма необходимите средства, за да може да се изпълняват подобни програми. Връзката а, на този проблем с политиката на сближаване е много важна. Е, говорили сме вече за връзката на тази политика с заетостта и е важно да се подчертая колко важно е политиката в областта на заетостта. Господин комисар, ние ще продължим да сътрудничим е, най-тясно с е, комисията и с вас, защото все още има въпроси, които са нерешени. Колкото докомандированите работници. Оставам с впечатление, че има прекалено много правила, контролни механизми и бюрокрация в това отношение. Предложенията вече постъпиха в парламента, ние ще ги обсъдим. Монте 2. Трябва там а, а, да видим какви трябва да бъдат правата на работниците и как те да бъдат осигурени. Ние ще дадем нашето становище, но разбира се, решението ще бъде взето от съвета. Във всеки случай ни е необходим консенсус. Колкото до другите пунктове, госпожа Елизабета Море, ще говори за тях. За, аз, госпожа Бавер ще говори за приспособяването към глобализацията. Благодаря. А сега, казва председателката, ще дам думата на господин чута от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин комисаря. Ако не греша, за трети път имаме удоволствието да се срещнем а, с вас а, на пленарно заседание първо, после на заседание на координаторите, сега на нашата комисия. Надявам се, че това ще продължи и че отразява промяна в начина по който а, комисията работи по социалната политика и начина по който се разглежда ролята на Европейския парламент в този процес и по отношение на вземане на решения. За което искам да благодаря, че сте тук и така внимателно слушате нашата дискусия. Така изглежда поне. Да видим обаче дали ще отчетете това, което искаме да ви кажем. Много се радвам, че ни слушате, но ще се зарадвам още повече, ако направите това, което искаме. Аз се изказвам от името на групата на социалисти и демократите. Според нас, а, като остави на страна очевидните политически пристрастия и в, и тук и в Европа, смятам, че е, цари пълен консенсус за това, че ние всички вървим към една по-социална Европа и е, се борим за е, повече заетост и за социално преобщаване. А във вашето изложение, господин комисар, за законодателния пакет е, видях, че има такава насоченост. говорим за а, тези нови неща, използваме нови терминологични изразни средства, устойчивост на растежа, създаване на работни места и така нататък. Всичко това е така, но всъщност къде е законодателството, което попълва пропуските по отношение на заедостта. Виждате високите нива на, на безработица, които а, се Регистрират регистрират няколко държави членки. Аз не искам, господин комисар, да променяте само семантиката. Искам да се промени политиката. Европа се сблъсква с проблеми. Хубави неща а, са написани на хартия, но това абсолютно а, не помага на държави членки, където безработицата е 20% примерно или 40% при младежите конкретно. Би трябвало да се подкрепят тези държави членки. И на първо място искам да кажа, че е необходимо да има един, еднопосочност между социалната и от една страна, а от друга данъчната и економическа политика. Дават се съвети за това как държавите членки да управляват бюджета си, но Целта на фискалната политика е всъщност е държавата да не излезе на червено. Това означава, че държавите нямат гъвкавостта да прилагат вашите съвети. Следователно е необходимо да се работи и в посока на фискалната политика, инак в социален план нещата не могат да се променят. Ще спря тук, господин Андор. Само искам да кажа, че социалният пакет, който ни представихте е, е чудесен. Просто трябва да вървим в една посока, когато става въпрос за прилагане. Не искам да се говори едно, а да става друго в държавите членки. И в заключение, тъй като повечето от проблематиката ще се постави конкретно от други колеги, искам да приключа на по-позитива на нотка. Господин комисар, ще получите пълна подкрепа от нашата комисия по отношение специално на фонда за приспособяване към глобализацията. Да е изключително полезно средство. На практика е единственото, което действа в този е, момент на криза. И според нас, при предвид на кризата, средствата трябва да се използват само за преквалификация на безработните, за да им се помогне да се намерят работа. Благодаря. Госпожа Госпожа Шрайтер. Благодаря, госпожа председател. Две. Два пункта искам да спомена. Първо, а, фонда. Много е трудно да се борим за тези 25%. Особено тези, които подготвят проекти. и няма да може да работим, ако правилника на Европейски социален фонд остане такъв какъвто е. В сегашния правилник, в четвърти член, нещата са формулирани така, че е много трудно да бъдат прилагани на практика. А, да се прилага политиката за социално интегриране на място. И питам се дали не бихме могли да имаме по-голяма гъвковост по този въпрос, тогава ще работим и по-лесно. Това първо. Второ. Директивата за прилагане във връзка с командированите работници – вие казвате, че искате националните инспекционни мерки да бъдат изяснени. Както казах миналата седмица, дори и най-малките ограничения ще доведат много бързо до престъпни опити хората да бъдат лишавани от заплатите си. Защо искате да ограничите националните инспекционни средства и механизми? Националните проверки на място наистина всъщност трябва да бъдат строги. Мислите ли, че те трябва да бъдат заменени с нещо друго? Uh, uh, <coughs> Благодаря. По пакетът мерки за прилагане – Радвам се, че ви го намирате за навременен. Искам, а, споделям това, което каза господин Сакърс. Колко е важно да се съгласуват целите на финансовата политика и политиката областта на заетостта и социалната политика от друга страна. А, това съгласуване не може да се постигне в самият пакет. То трябва да стане след като пакетът бъде прият от комисията в процеса за европейския семестър и сигурен съм, че знаете, че този пакет ще бъде обект на работа от Европейският съвет, чието заключения от 1 март споменават предстоящият пакет мерки за заетост. И страните ще се върнат към тази точка и по-нататък. Затова много се надявам, че пакетът ще предостави основа за разработване на нови видове политика, нови видове стратегия, за да имаме едно устойчиво излизане от кризата. Ние се опитахме да одолеем слабостите на предишната, традиционната политика в областта на е, заетостта, да вземем предвид асиметрията в е, заетостта в Европейския съюз, в неговите различни страни, като предоставим по-ефективни инструменти, за да може работниците и преди всичко младите хора да намират по-лесно работа. Трябва да продължим да работим по пакетът, не само за неговото прилагане в областта на заетостта, но и в по-широк смисъл, за да може той да окаже положително въздействие върху нашата економическа политика. Ще има, разбира се, финансова страна на въпроса. Това се отнася главно до пренасочването на средства през текущия период и този въпрос вече се решава от инициативата за възможности за младеща. Вече сме докладвали в рамките на пакетът за първата, изпълнението на първата фаза на тази инициатива. насочваме вниманието си към преразпределяне на средствата за подпомагане на заетостта на преди всичко на младите. Не на празно подчертаваме значението на финансовите инструменти за в рамките на следващата финансова перспектива. Чух това, което каза госпожа Швете за нуждата от е, гъвкавост. Разбира се, когато многогодишната финансова а, рамка а, бъде изготвена, ще предвидим необходимата гъвкавост, но на сегашният етап е важно да се формулират различните доводи и защитим по-добре първоначалното предложение, за да може то да, инструментите, към които се стремим, да бъдат напълно обосновани – това се отнася и за решенията, които предлага, предлагаме на по-късен етап. Ще се намерят възможности за легитимна гъвкавост, без да се по някакъв начин изменят целите, които сме си поставили. Надявам се, че господин Ерих се бои, че пакетът, който предлагаме е прекалено бюрократичен искаме да ограничим новите практически изисквания до абсолютно необходимият минимум. Затова сме избрали един отрасъл, строителството, където знаем какви са проблемите и са необходими нови инициативи, нови решения, за да могат да се решат съществуващите проблеми. Да се избегне опасността от конфронтации – и смятам, че е, не става дума за нов бюрократичен е, слой, който да се добавя с предлагането на този пакет. Се отговоря на госпожа Шроте по въпроса за инспекциите. Казал съм го вече в Европейският парламент във връзка с е, въпрос на госпожа Турунен по същият въпрос. Ограничението, за което става дума, се отнася само до необходимостта да отговорим напълно на изискването на европейското законодателство. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега ще започнем с госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за присъствието в нашата комисия, за да представите пакета за заетостта. Както каза един от моите колеги преди мен, както философията, така и практическите предложения представляват интерес за нас. Пакетът заетост ще бъде полезен само ако промени нещо, и сложи край на стремглавото повишаване на безработицата в Европа. В тази връзка имам четири въпроса, едно предложение. Първо, във връзка с търсенето. Вие казахте, че в пакета за заетост вие изхождате от търсенето на заетост. Мисля, че в наш интерес днес – е да направим така, че във всеки професионален сектор, във всеки бранш да се види от какви работни места има нужда. Защото на място виждаме, че няма много ясна представа от това какви работни умения са необходими. И ето защо на тази основа, ако имаме такава представа, ще можем да организираме съответно обучение. Второ, вие го говорихте за информационно-комуникационните технологии и зелената економика. Само, че също така има промяна в работните места и това е свързано с всички професии. Ако не си дадем сметка за това, ще има професионална изолация. На трето място вие споменахте стажовете за младите. Казахте, че политиката ви ще бъде насочена към този много чувствителен въпрос. Колегата Серкас каза, че младите са сериозно засегнати от безработицата. И всъщност целта е а, да а, работим а, по, върху стажове, които да а, насърчат а, достъпа до пазара на труда. Четвъртото, четвъртият въпрос, е, по който искам да се изкажа, е свързан с а, валидност, с валидирането на придобиването на умения. Виждаме, че в сдруженията, в доброволния сектор има много умения, но няма никаква проверка, никакви никакво валидиране на уменията в доброволния сектор, който да способства за професионално развитие. Нека да се насочим към тази област и да преминем към валидиране на придобитите умения в сектора на доброволната дейност. Стивен Хюс и след това госпожа Едит Бауър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че продължавате да водите битка за, в областта на заетостта в една доста враждебна среда. Най-напред във връзка с пагета за заетостта съгласен съм с това, което вече беше казано. Не съм несъгласен с анализа в пакета за заетост. Не можем да не го приветстваме особено във връзка с казаното за макроекономическото управление. Но този анализ не се различава много от това, което се казва в насоките за заетост от 1997 година. Ще ви дам един конкретен пример. Стратегията от 1997 година доведе до конкретни директиви за работа на чрез агенции на срочен договор. Тук има една опасност, свързана с стандартите за заетост и обществени проблеми. Следователно има нужда от определени стандарти в различни контракт, договори. Не се прие директива, която да определя именно а, тези основни стандарти в трудовите договори. Защо? Ако анализа днес е също толкова валиден, както и през 1997 година, защо сега да не се предлага съответно законодателство? Вторият въпрос е свързан с а, пакета за командироване на служителите. Не искам да подчертавам всичко това, което беше казано в пленарната зала миналата седмица. Но миналата седмица вие казахте нещо, което и сега повтаряте, а именно, че предложението не отдава предпочитание на правото да се предоставя услуги, нито пък на установяване, нито пък на правото на сдружаване или на стачка е, може би в интерес на баланса. Според мен проблема тук е, че правото на сдружаване и правото на стачка са основни права. Те са в хартата на основните права. Правото на предоставяне на услуги на трансгранична основа не са в хартата за основни права. Е как може тези права да нямат предимство? Това е особен проблем. Това, това е сериозен проблем, особено като в е, страни като Испания правото на стачка е гарантирано, но тези права не са фиксирани в първишното законодателство, така че тук има е, реални проблеми и аз е, е, се питам по какъв път сте вървяли, за да стигнете до сегашните предложения. Сега Едит Бауер има думата. Си е включила микрофона госпожа Бауер, затова не чуваме какво казва. Tehát elsősorban azt szeretném mondani, hogy én... Благодаря. Благодаря. с удоволствие установявам промяна в парадигмата. До сега се опитвахме да създадем, да насърчим инвестициите и създадем работни места, за да задоволим търсенето. Забелязвам еволюция. Сега подхождаме към проблема от друга страна – от гледна точка на търсенето, а не на предлагането. Но струва ми се, че това може да създаде нови предизвикателства пред младите. Младите, когато завършат образованието си, виждат една подобна възможност като благоприятна но тя ще постави в по-наблагоприятно положение по-възрастните работници. И във връзка с това имам още една забележка. Изглежда, че в момента имаме прекалено голям брой цели, прекалено много програми, а става дума за едни и същи средства. Един и същи е, фонд, който трябва да използваме за постигане на различни цели. Какво ме тревожи? ме това, че не се вижда ясно кои средства за кои цели могат да бъдат използвани. Имам и конкретен въпрос към вас, господин комисар. А именно, каква е връзката между различните европейски социални фондове и Европейският фонд за предприятията? фонд за предпри... назначаване на предприемачеството по-скоро. Не, не знам точно как се осъществява тази връзка. Това второ и трето. Сега, във връзка с фонда за приспособяване към глобализацията, както бе споменато, не ни е ясно какво е точно предложението във връзка с този фонд. Знаем, че имаме вече една доста щедра обща селско-стопанска политика. Защо тогава имаме нужда и защо е необходимо да използваме фонда за приспособяване към глобализацията, преди всичко за селско-стопански е, цели. И по този начин създаваме отново едно доста объркано състояние на нещата, където инструментите се използват за цели, които не са а, напълно прозрачни и последователни. Защо не използваме последователни инструменти за постигане на определени яс, ясно дефинирани цели? защото първоначалните цели на фонда за приспособяване към глобализацията по този начин ще бъдат изместени на втори план, тъй като вече няма да има средства, за да бъдат те постигнати. Европейският парламент, е, според мен, няма да приеме благоприятно това ваше предложение – вие казахте също така, че трябва да бъдат предодалени пречките на пазара на труда. По-специално вътрешния пазар на труда. Поставя, исках да поставя този въпрос в пленарната зала, но нямаше време, но искам да ви попитам, господин комисар, не за първи път поставям този въпрос. Имате ли намерение да установите кои точно са професиите, които са необходими на страните членки, една или друга страна членка, за да може да се види какво може да се направи във връзка с това. Защото а, става дума за професии тясно свързани с функционирането на държавата и което може да бъде предварително условие, което да осигури нашия успех. Сега още е, е, един е, депутат и след това ще дам думата на господин комисара. Господин комисар, в уводното си изказване е, вие също споменахте миналата седмица и пакетът за заетостта, който бе представен миналата седмица. А, там се включва и а, специално чест за ЮРЕС, Европейските служби по заетости. Вие казвате, че ще бъдат извадени от там. Аз съм докладчик по сходна тема и специално съм разглеждала въпроса за партньорствата в трансграничен мащаб. Струва ми се, че в бъдеще може да има а, проблеми. Именно по отношение на тези трансгранични партньорства. Не става въпрос за вертикални мерки. А, е, понякога а, е, в, а, е, конкретен случай участват четири държави хората по места а, са ми казвали, че административните разходи по социалния фонд са толкова големи, че просто не може да се прилага за дейности, които са трансгранични. Имаме такива случаи в а, а, Германия. Така че е, ние всички сме за мобилността на работниците. Най-висока мобилността на работниците има, но в е, тези трансгранични райони. Как ще е, постигнете е, това? Искам да се спре на въпроса, поставен от Елизабет, за командироването на работниците. Имаше една е, идея за ограниченията за проверките. Аз съм напълно съгласна. Била съм в а, а, Франция и а, наистина е много трудно, когато се пращат по почтата плащанията с чекове. И другаде съм го чувала навсякъде се извършват различни видове проверки и в държавата, откъдето е работника и в държавата, където работи, като командирован. Има и въпроси с подиспълнителите и смяната на подиспълнителите. Много проблеми съм виждала с очите си. И не само в строителния бранш. Значи не трябва да се стандартизира процедурата, трябва да се проверява а, нещата и в държавата на происход и в а, а, изграждането на европейската мрежа. Госпожо председател, искам да поздравя господин а, комисаря за това, че поне признава а, за минималните заплати. Много съм ви благодарна. Това е, е важно, когато искаме да се борим с, с е, бедността. Същевременно обаче искам да попитам какво прави комисията в държави, които получават подкрепа, когато се предприемат действия по отношение на минималните заплати и колективните трудови договори в тези държави. Струва ми се, че се получава едно разминаване. Искам по-ясно да отстоявате спазването на минималните е, работни заплати и на минималните условия на труд. Благодаря. Господин комисар, ви предлагам да спрем след тези четири въпроса. След е, двамата, които до сега поискаха да се изкажат. Кой още иска? Госпожа Дели. Е това е. Господин комисар, имате думата. Ще се опитам да отговоря на колкото може повече въпроси и ще говоря колкото може по-бързо, за да остане още време за незадалите въпросите си. Има а, планове за действие, които са прикрепени към а, с, а, съответните части на пакета, специално и за а, стажовете и практиките. А, ще имаме към края на годината актуализация на база на събраната информация. Когато се спираме на тези три основни части в а, а Европейски социален фонд, ние не се ограничаваме само за тях. Искам да кажа, че имаме аналитични данни, които сочат, че тези три сектора а, ще се увеличи заетостта. Например, зеления сектор, а, той ще а, е, придобие по-голям дял в страната економика и чрез подходяща квалификация и политика ние трябва да направим така, защото тези работни места да се създадат и в Европа. Именно за това тези планове за действие, заедно с съответните ресори, околна среда, е, примерно или с господин Дали, този вид сътрудничество ще помогне за развитването на един такъв подход и за включването на различни аспекти, както и за прилагането им. Текстът не е ексклюзивен в смисъл, че не забранява по-нататъчни законодателни инициативи. Аз обаче съм убеден, че когато говорим за реформа на пазара на труда, тези реформи са най-тясно свързани с реформите, протичащи вътре държавите членки, тъй като много често тези мерки са в отговор на специфични за дадена държава членка обстоятелства, а не за типични за Съюза. Все пак по пакета текат много дискусии и след а, заседанието и тук ще, рабо, ще говоря и в а, съвета. След това в септември ще имаме една конференция, където ще се обсъдят не само аналитични и практически мерки, но ще прозвучат, надявам се, и, по, а, и нови идеи за подобряване на прилагането в практиката. Очевидно, процесът тук не приключва. Това трябва да бележи неговото начало като един нов подход, един нов период щом Бълг... успее е, Европа да излезе от сегашната криза и показателите се подобрят. Сега за фонда за глобализация. Той не е насочен предимно към селското стопанство. Той в, в момента ние искаме той да бъде всеобхващащ и приобщаващ и да включат и други части от слава от населението, не само държавни служители и самонаети лица, а и заети в селското стопанство. Техният дял е, в новото предложение, специално за земеделските производители, е ограничен. Може би както казах и преди, и това и тук трябва да го помислим, как края на краищата да се поддържа инструмента, така че той да бъде най-ефективен и да може да се реагира, примерно, при непредвидени ситуации, когато а, някакво дружество а, се закрива или пък се премества а, в а, трета държава. Важно е да видим как ще запазим функционалността и да видим какъв по кой начин най-добре ще може да осъществяваме целите на, фонда. За минималните заплати очевидно има противоречие в практика. да, в държавите, където има проблеми, където има криза в мащаби невиждане до сега. Надявам се, че Гърция няма да се превърне в типичен случай. Тя е изключение. И добри, дори в Гърция се говори за запазването на минималната заплата, въпреки всичко, макар че не всички участници в разговорите имаха такова виждане. Знаете, е, че тече е, дебат и за е, тристранния диалог в Тина. Проблемът е, че не става въпрос само за разминаването при прилагането на принципите на минималната запла... заплата в различни държави. Проблемът е с вътрешната девалвация. Вътрешна девалвация не се изчерпва само с минималната заплата. Въпросът е как да се реагира в монетарен план, когато няма споделяне на финансовия риск. за доклада Монти 2 е говорихме преди по-подробно, няма да се спирам сега. Въпросът, който задавахте вие за основните фундаментални права. Водили сме тази дискусия. Искаме да намерим равновесна точка, която да бъде оперативна в практиката, да може да се прилага и, както казах и преди, с удоволствие е, получавам е, и ще получавам е, подобен вид коментар, защото тези неща трябва да ги обсъждаме с парламента. Госпожо Стайнбрук, не сте доволна от отговора, така ли? Комисарят не отговори на два от моите въпроси. е беше за партньорството. За трансграничното партньорство. Сега ще дам думата на тримата останали колеги. Ако има време, ще дам възможност на вас. Оли Кристенсен има думата сега. Е, искам да продължа казането от Стив, Стивен Хюс, който говори за доклада Монти 2. Аз съм сигурен, че ако се опитаме да намерим баланс и вярно е, че не е лесно да се намери баланс между правилата на вътрешния пазар и основните права. Господин комисарят в Страсбург ни каза, че не става дума за европейски регламент. Когато говорим за правото на стачка, казахте, че това право не е ограничено. Как обаче ще обясните обоснованието на някои решения във връзка с доклада Монти 2? Ние имаме впечатление, че е, тук има потенциал за конфликт. Аз бих казала, че не виждам защо става дума за компетентност на Европейския съюз е, правото на сключване на определени споразумени и организиране на стачка са национални правомощия. Защо да не се предвижда участие на социалните партньори? Тук става дума за нещо много важно. Можем да останем с впечатлението, че вървим против е, разпоредбите на МОТ и на е, основните права. Аз съм сигурен, че че трябва да се намери отговор на въпроса, но не бива да се осложняват излишно. И така, следващият оратор има думата. Господин Фалбър. Наистина ли смяташ? Наистина ли смятате, че пакетът, който току-що ни представихте, ще промени нещо? Аз се съмнявам. И освен това, защо Европейския съюз не защитава своите пазари а, от внос на стоки от страни, в които заплатите са ниски? отношението към работниците е лошо и така нататък. Не може ли Европейския съюз да приеме защитни мита срещу такива стоки? Третият ми въпрос е как е възможно в Европейския съюз да съществуват данъчни убежища? По въпроса за минималните заплати искам да кажа, че това е вярно за абсолютно всяка стъпка предприета в социалната област, а именно държавите членки ще излязат с довода за субсидиарност и традиция. Целта е да запазят своята конкурентна, своето конкурентно е, предимство. Защо не се справим с този въпрос? Вие споменахте правото на стачка в Чешката република и в Унгария се подготвят закони, които да ограничат това право. Ние в Страсбург критикуваме ситуацията, но колкото е по-далечна страната, толкова е по-остра критиката, но когато се нарушават правата в Европейския съюз, тогава ние си мълчим. госпожа Карима Дели и след това аз ще задам един въпрос. Благодаря, е, госпожо председател, господин комисар. Много се радвам, че комисията най-сетне тръгва по пътя на екологичния преход. Най-напред искам да се е, спра на зелената економика. В документа казвате, че трябва да се инвестира в енергетиката, да, в обучението в зелената економика. Много добре, това е екологичния преход, но комисията се страхува да предложи решение за неквалифицираните и възрастните работници. Тя се задоволява с това да каже, ем, трябва да се адаптират. Ми това не е достатъчно. Зелените работни места трябва да се отнасят а, за всички, а не само за онези, които са извън борда. Второ, когато говорим за зелените работни места, ние трябва да изтъкнем на преден план акцента върху а, достойния труд и работни места, които не са изнесени в трети страни. Освен това трябва да се постави акцент върху здравето и сигурността на а, работното място. И моят въпрос ще предвиждате ли нещо в тази област? Що се отнася до гъвкавостта? Комисията насърчава принципа на гъвкавостта. Казахте, че това е в интерес на конкурентоспособността. Защитавате принципа за професионалната сигурност, но заедно с това говорите за високите разходи, свързани с постоянните договори. И казвате, че има разлика между срочните договори и безсрочните договори от гледна точка на а, разходите. Аз искам да ви кажа, че не е дошло времето да променяме а, разпоредбите за а, безсрочните договори. Освен това, Искам да ви кажа, че днес от труда става все по-трудно човек да живее достойно. Вие предвиждате минимална заплата. Това е хубаво, само че забравяте нещо дребно а именно, че минималната заплата трябва да се увеличава по гъвкав начин, без да забравяме достойното ниво на живот а именно всеки европеец да има гарантирано право на достоен живот. Това е първото и второто, с което ще приключа. Вие защитавате идеята за сектор на минимална заплата, само че вие предвиждате допълнителен риск, допълнителна конкуренция между работниците и това е опасно. И накрая е един важен въпрос и това е за младите. Вие ни представяте нещо, което е очевидно, а именно ФАМО, прословутата гаранция за младеща до 2012 година и харта за качеството на стажовете. Аз бих казала, добре, само че давайте, но по-бързичко, тъй като трябва да го наложим на държавите членки. Последният ми въпрос е, какво ще направите, за да наложите това на държавите членки? Благодаря. Благодаря. Благодаря. А, а, не, можем да навлезем а, в, в подробностите, защото ще имаме много възможности да се връщаме към този, тази, към тема, да обсъждаме вашият пакет за етост, да обсъждаме проблеми такива като минималната заплата. Но искам да кажа нещо важно, което и други вече споменаха, но което ми се струва не присъства във вашият пътен лист за едните години. И това, което възнамерявате да правите в комисията. Това е въпроса за отношенията с МОД. тъй като а, е, сега Европейския съюз има правосубектност, е, то е, е, е и също така е, е подписал конвенцията на Международната организация на труда. Затова бих искала да попитам а, а, какво правите във връзка с ратифицирането от страните членки на тази конвенция. Там нещата не са особено радостни. И за това, и освен това, а, когато става дума за а, а, подпрограми, а, в отделните страни членки, как ще включите а, а, МОД в а, тази работа? Имате 10 минути, а, господин комисар. А, и моля ви, върнете се и към въпроса на госпожа Стайнрук, ако е възможно, която не е доволна от вашите отговори. Да започна с двата въпроса, които не бях забравил в предишния си отговор, но пропуснах. Първо за трансграничен капацитет на социалният фонд и на другите финансови инструменти. Искаме да използваме всички възможности в рамките на Европейския социален фонд. Там има много повече позовавания сега отколкото имаше в миналото, на възможностите. И ако мислите, че има някакви неоправдани ограничения, било в социалния фонд, било в други социални инструменти, нека обсъждаме това конкретно. Ако има такива ограничения, то противоречи на нашите цели. Целта ни е да улесним в пълна мяра трансграничното сътрудничество и заетост. Колкото до директ предложението за командированите, тук има няколко въпроса. Разбира се, страните членки са свободни да развиват и по-нататък нашите предложения. Също както и въпроса за солидарната отговорност. И а, много от страните вече са отишли по-далеч от това, което комисията предлага в това отношение. Колкото до Монте 2, както господин Кристенсен спомена, мисля, че тук има възможност за, да, да възникне конфликт между основните права на работниците и едно друго много важно право, една от основните свободи върху което се основава вътрешния пазар още от самото начало на създаването на Европейската економическа общност. Европейските комунистически общности. Не би трябвало тези две права да бъдат в конфликт, кое е по-важно. Нашето предложение има предвид да се допълват тези неща правото на стачка е гаранция. Гаранция, свързана с конкретни ситуации в контекста на света на труда и в контекста на свободата за предоставяне на услуги, и свободата за установяването. И в Монтету се предвижда механизъм, който трябва да служи като практичен практически инструмент за преодоляване на конфликти, на които сме били свидетели в миналото. И ако възникнат подобни конфликти, въпреки по-добрата регламентация, те ще бъдат решавани по-добре в дух на сътрудничество. Сега, дали пакетът или която и да е друга инициатива на комисията не трябва да защитава по-добре единният европейски пазар. Мисля, че при подобни изявления трябва да бъдем много внимателни. Какъв е всъщност проблема? Ако погледнем търговския баланс на Европа, ако оставим на страна енергийните източници, енергоисточните и суровините, нашият баланс е положителен. Тоест няма проблем в реализирането на европейските стоки на външните пазари, имаме много добри търговски отношения с останалия свят. Дори и да включим в този баланс природните е, суровините и енергоисточниците. Но трябва да бъдем по-реалистични, когато става дума за нашите търговски отношения с останалия свят. В никакъв случай не трябва да изпадаме в протекционизъм. Например, трябва да настояваме социалните права и социалната защита да се усъвършенстват и да бъдат на по-високо ниво от нашите партньори. Това е била наша цел и до сега. Значителна, значителен обем работа вече е свършена, за да се осигури социалната защита, по-добри условия за труд и за безопасност на труда у нашите стратегически партньори. Неодавна комисията е публикува решение по отношение на обществените поръчки, което също допринася за по-реалистичен подход в тази област. А, това са и предложенията на комисарът Барние. Някои от тези проблеми, разбира се, влизат в ресора, ресора на други комисари, вътрешния пазар, данъчното облагане и така нататък, но напълно правомерно е да водим дебат за това колко бързо вървим напред и в тези области, но конкретните отговори трябва да бъдат дадени от други комисари. Сега, въпроса за това, за по-високо или по-низко квалифицираните работници. Разбира се, трябва да имаме предвид тези категории, но какъв е най-добрият подход? Имаме директивата, която засяга по-възрастните работници, в която има конкретни предложения. Но като имаме предвид конкретното положение на пазара на труда, не това е най-големия проблем. Дори и по време на криза виждаме, че по-възрастните работници, от тях заетостта е все по-висока. Също е в е въпрос и с квалификацията. Има стимули по-низко квалифицираните да се квалифицират, но ако погледнем реалността, виждаме, че не най-малко, най-низко квалифицираните са били ударени най-тежко от кризата, а по-скоро средната категория в спектъра на квалификацията пострада най-тежко. Най-много работни места бяха загубени именно в този, този среден пояс на квалификацията и там, там трябва да насочим главните си усилия. Разбира се, усилията ни ще обхванат всички категории работници, но когато говорим за новите усилия, трябва да имаме предвид къде са нововъзникналите проблеми и къде те са най-остри. Това се отнася и до хигиената и безопасността на труда. Миналия петък имах възможност да започна нова кампания в областта на здравословните и безопасни условия на труд – И същевременно, наред с оценката, ние подготвяме нова стратегия и ще бъда много благодарен, ако помогнете да идентифицираме целите на една подобна дългосрочна стратегия. По отношение на младеща, този въпрос ще бъде обсъждан утре от министрите. Имаше в а, в ние сме в същия е, клъстер с Перванш Берес, където в Дания ще обсъждаме а, въпросите за осигуряване на по-добри възможности за заетост на младеща и се надяваме, че ще стигнем до заключения, които ще бъдат полезни. Колкото до ролята на МОД. Аз е, участвах и лично, и с Генерална дирекция за етос е, работим по различни начини. Имаме общо изследване с МОД, за да можем да развием по-добре нашите инициативи. Това е част от пакета заето, заедно с генералният секретар на МОД. В съобщение, направено през 2008 година, комисията прикани страните членки да ратифицират конвенцията. И сега да се каже, така да се каже, топката е в тяхното поле. Но комисията отново ще разгледа този въпрос и ще ви даде актуализирана информация. Колкото до а, започване на проучване по този въпрос, ще ви кажа какъв е резултата след като нашият анализ бъде завършен. Очевидно, това е въпрос на структурирания диалог, който водим, казва председателката. Много ви благодаря. Очакваме работната програма на комисията с нетърпение. А, доскоро, до нови срещи е, с комисията. Благодаря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 Euh, Драги колеги, моля заемете местата си. Предлагам ви да не се бавим повече, тъй като имаме доста натоварен дневен ред. Е, да продължим работа, въпреки че половината от събеседниците са тук. Ще започнем с господин Раймер Боге. Благодаря му от името на като представител на Комисията по бюджета отделяме много голямо значение на тази дискусия по многогодишната финансова рамка за период 2014-2020 година. Знаете, че нашата комисия ще излезе със становище по този доклад. Влизаме в нов етап, тъй като съвета по общи въпроси се произнесе по онова, което беше наречено котията за преговори. Всъщност участниците бяха повече отколкото има места в тази зала, тъй като има специ... докладчици и от гледна точка на законодателство, от гледна точка на бюджета Надявам се, че тази среща се провежда в много подходящ момент и веднага давам думата на господин Бълге, за да представи до къде са стигнали преговорите с съвета от гледна точка на политиката на сближаване. Казахте това, знаем, че това ще бъде включено в дневния ред утре. Тази комисия а, поиска в тази област да има и друга комисия. Големият председател няма да бъде арбитър на споровете, но това е част от контекста, в който нашата комисия смята, че в сегашната ситуация по отношение на заетостта и социалното въздействие, контекст в който всяка държава членка изпитва и трудности и трябва да оздравява публичните си финанси, нашата комисия не може да да не участва в, в, в разговорите по социалните фондове. Онова, което е включено в общата рамка, най-напред е и някои мерки засягат конкретни фондове. Три фондове между регионалното сътрудничество, структурните фондове и Европейския социален фонд – освен тях ще говорим за обвързаността с макроекономическите условия. Това са теми, които са тясно свързани с а, изпълнението на европейските социални фондове. С тези думи исках да ви представя общия контекст, на дискусията и на онова, което ще ни представи господин Бъге. Разбира се, ние сме включили арбитраж от гледна точка на цифрите. Можем да говорим всичко, но когато стигнем до гласуване, не можем да изпреварваме бюджетните дискусии парламентът предло, пред, предприе такъв подход и когато се приемаше докладът на комисията ШУР. Благодаря, госпожо председател, колеги. Господин Калфин трябваше да бъде тук като съдокладчик за парламента по многогодишната финансова рамка но както сигурно знаете, в съответствие с Лисабонския договор сме в доста по-различна ситуация, отколкото бяхме минали път, когато го обсъждахме многодишната финансова рамка. Съветът не може да взима решение, докато парламентът не даде съгласие с абсолютното мнозинство. Искам да ви напомня, че преговорите в конвента когато се обсъждаше новия договор, парламентът успя да издейства право на съвместно взимане на решение по многогодишната финансова рамка, благодарение на обединените усилия на националните дипломати. Това означава, че ние трябва да осъществяваме едно разумно сътрудничество, за да работим по експедитивен начин благодарение на унгарското и полско председателство, усилия, които сега се продължават от датското, е екипът от преговарящи на парламента, петима души под ръководството на господин Ламасур, провеждат срещи, с тройката от представящи председателството. Датското председателство даде своето съгласие да участва в неформалните срещи на съвета по общи въпроси. Това означава, че е много важно в контекста на преговорната папка. Преди комисията да излезе с предложение, ние излязахме с преговорна позиция а, при в съответствие с решение на комисията ШУР. По принцип, и това е нашето скромно искане в светлината на сегашната финансова и бюджетна криза, за да спазим изискванията на Лисабонския договор – трябва да има увеличение от 5% до 2015 година. Ако държавите членки нямат желание да отпуснат тези 5%, те трябва да ни кажат какви са отрицателните им приоритети, т.е. от кое ще се откажат. Разбира се, това ще бъде ориентация за бъдещата бюджетна политика 3% в цяла Европа, 120 е, милиарда, 0,7% политика за, разви... за развитие. Не виждам това в е, националните планове на повечето държави членки. И разбира се, ние трябва да осъществим някои бюджетни операции, свързани с политиката за сближаване. Предстоят ни много плащания. Става дума за поети задължения, които не са изплатени и тези въпроси трябва да бъдат решени по един разумен начин. Осем държави членки са казали, че е, искат е, да се сложи край на фонда за глобализация, което противоречи на позицията на парламента. Заедно с това, мобилизирането на този фонд през е, последните години доведе до предоставянето на средства – там, когато не е разрешено да се взимат средства от други части на бюджета. ресурсите за този фонд за развитие са взети от Европейския социален фонд. Тук възниква проблем, по който трябва да работим. Ние искаме парите да продължават да се предоставят, но на последната среща на върха в началото на март беше взето решение да се положат повече усилия за малките предприятия, за борба срещу безработицата сред младите. Това са приоритети. Разбира се, те са много важни, но ние трябва да видим какво означава това за законодателната основа на преговорите през следващите няколко години. Ние вече се притесняваме от начинът по който се водят преговорите. Не можем да принудим съвета да приеме определена позиция. Те трябва да имат да излязат с позиция по 65-те годишни програми. Това е въпрос, който трябва да обсъдим отново с господин Шулц. Ясно е, че дебатът по това, което влиза в преговорната папка, не може да се препраща на съвета и да се изчаква те да вземат решение. Тези въпроси трябва да бъдат обсъдени в специализираните органи, за да спазим изискванията на Лисабонския договор. Това е позиция, на която ще продължим да държим и ще трябва да обмислим своята реакция преди и след заседанието на съвета. Още един въпрос, който споменахте, госпожо председател. В началото на ноември, по всяка вероятност, в съответствие с правилника, смятаме да представим междинен доклад с становищата на парламентарните комисии. И разбира се, е много важно да получим съответен сигнал от съвета тъй като по този начин ще определим позицията на парламента преди този последен решаващ кръг на преговорите. Ние работим по многодишните програми и заедно с това, за да подготвим становище за комисията за бюджета. Разбира се, тази дейност може да започне сега. Ние трябва да представим нещо на хартия до средата на септември месец, което да отразява предложенията направени от съвета. Мисля също така, че в светлината на малко трудната ситуация в съвета. Има приятели на, на териториалното сближаване, на селското стопанство, има приятели и поддържници на идеята въобще да не се харчи. Някои казват да останем с 1%, т.е. 100 милиарда по-малко. И всъщност това е по този начин ще се съкрати бюджета. Не можем да разчитаме на бюджет от 1,8% от БНП. Предложението на комисията е да се замрази. и да се премина от 1% до 0,4% 8%. Ние трябва да кажем ясно на съвета, че е, може, че напълно вероятно да възникне криза в бюджетната политика, защото ограниченията на, сега, на сегашното бюджетно планиране ще се запазят, докато не намерим решение. очевидно ние трябва да изпратим предупреждение, а именно искаме в определен момент да има заключение. Ние не искаме решението за многодишната програма да се приема твърде късно, тъй като това ще доведе до забавяне в изпълнението в държавите членки. Това ще причини много проблеми с бюджетите за тази година и следващата година. И така, онова, от което имаме нужда, е разумно предложение от съвета, защото единството, което можем да направим в нашата комисия, е да излезем с доклад, в който казваме да или не. Така че ние трябва да обсъдим този въпрос подробно със съвета и председателството, да им представим ясно нашата позиция и да ми им кажем ясно, че Цифрите са трудни, че имаме нужда от гъвкавост, и имаме напредък по отношение на собствените средства. Казвам това и защото ние в парламента няма да направим нищо, което е, противоречи на Лисабонския договор. Не защото ние имаме нужда от собствени ресурси, но не само за това, а за да променим отрицателното отношение към европейските институции, които създават впечатлението, че единството, което правят е да говорят за собствените си финансови проблеми. Но по този начин няма да постигнем напредък. Така гледам на нещата. Благодаря, господин Калфин. Ще кажете ли няколко думи в допълнение, преди да преминем по-нататък? Да, благодаря. Извинете, първанш, че закъснях. Имах доклад в нашата бюджетна комисия. А, Искам да допълня само няколко изречения към а, това, което вече каза Раймар по съдържателната част. А, а искам да кажа нещо по процедурите. Процедурите в а, комисиите, включително. Докъде сме в момента? Утре ще, се, ще заседава съвета по общи въпроси. Ще се обсъди останалата част от договорната кутия а, с председателството. Ние ще видим юни как ще изглежда в Чернова председателството ще предложи на съвета да приеме позиция. Там виждаме риск. А именно, ние тук в парламента имаме две процедури по отношение на многолища финансова рамка и как работим по нея с съвета. Първо, самата рамка, основно цифрите и второ, накрая, както каза Раймер, може да кажем да или не. Но имаме и процедура по а, правното основание. 65 са документите, които висят. А, там а, в тези документи са описани всички проблеми, които имаме в а, финансирането. Освен това имаме права за съвместно вземане на решение. Така че парламента не може да приеме да му се отнеме правото на обсъждане по процедурата за съвместно вземане на решение, ако държавите членки решат да вземат много твърд мандат. Тоест, ако, държ... ако ръководителите на правителствата кажат нещо такова през юни на комисията, тогава няма да може да се водят а, а, преговори с а, парламента. Утре имаме заседание на контактната група. И смятам, че там е именно момента и мястото да поставим въпроса с ролята на парламента и как това, което трябва да се договаря, ще се договаря с съвета. Второ, за сроковете. Знам, че съветът не се радва много на идеята да се започнат преговори, но смятам, че трябва да започнем да водим преговорите с съвета колкото може по-бързо, щом се оформи а, позицията за по преговор, по, която ще се водят преговорите, щом се изяснят а, тези а, правни отноше, а, основания. Трябва да не допуснем да се стане така, че основните а, а, проблеми да се решат от да, държавните правителствени ръководители съветът да не е изяснил позицията и ние накрая да нямаме какво да обсъждаме колкото по-бързо започнем да договаряме по същество нещата със съвета, толкова по-силна ще е позиция на парламента като институция. И второ, а, винаги като се спомене думата бюджет, а, хората започват да говорят а, за математика и това е естествено, защото става въпрос за цифри. Това, което не трябва да се допуска, а, са секторни договорки по различните пера, а именно парламента и съвета се разбират колко ще бъде общо за кохезионната политика, за общата селстопанска политика и т.н. Това не трябва да го допускаме, ако искаме да имаме силна позиция за преговори по отношение на съвета. И да, това и принципът, че нищо не е договорено, докато не се уточни всичко, трябва да се спазва. Това е важно заради цифрите. Имаме доклад на комисията Шуър. Той не е много конкретен, но дава общи ориентировачни идеи за това как се представяме цифрите и освен това има предложение на Европейската комисия. Искаме в дебата всичко което е, е в доклада на Шуър да се отрази, защото това е изходната база за, всичко, за всички, за комисията и за пленарната зала и така нататък. Това не са уточнени цифри, но това не означава, че за цифри не можем да говорим изобщо. Благодаря. Благодаря. Благодаря. А, как действаме ние в парламента? И е, трябва да се знае, че в нашата комисия ние имаме събеседници, които са е, решени да играят колективно. Тоест е, да у, зачитаме общата линия, въпреки че не сме съгласни по всички цифри. И желаем да имаме стратегия, И нямаме е, абсолютно е, никакво е, в интерес помежду си да имаме къвги, едни да върват по-бързо от другите. Като институция, било на ниво председателство, било на ниво бюджетна комисия, искаме да действаме така. Никой не трябва да действа на своя глава, така да се каже. И въпроси като тези, които обсъждаме днес, се отнасят именно до това. Въпроси, които се обсъждат в различни комисии, но по които ние трябва да бъдем единни. И благодаря ви, колеги, за вашето присъствие тук, защото това е много важен въпрос. Сега, във връзка с това, което каза господин Боге, във връзка с фонда за приспособяване към глобализацията. Това е, е трябва да кажа, че съм виждала документи в а, е, рамките на така наречената преговорна котия. А, а, не става дума за никаква а, е, а, е, котия за преговори, а, а става дума за това, искаме ли да имаме такъв фонд или искаме да, го, да увеличиме средствата, с които той разполага. И това много ясно показва объркването, което съществува в съвета по този въпрос, което може изцяло да подкопае основата за разговори по законодателните въпроси. не е тук, но, но като законодатели ние имаме основни текстове, въпроси и отговори за бъдещето на фонда за приспособяване е, към глобализацията. Вие казахте, че ако не се споразумеем а, на края на годин, до края на годината, а, е, това, което а, на френски се казва, ще бъде а, а, а, така да речен, ще използваме така да речената провизорна една дванайста. Но, а, за щастие, а, вече а, ми се е случвало на два пъти да бъда удивена от начина, а, по който Европейският парламент а, казва на Юча нещата с истинските им имена. А, било в, в Брюксел или другаде, но виждам, че не съм сама в това, което мисля. Значи парламента ще сложи своят отпечатък, като покаже своята воля да обсъжда този въпрос. Наистина преживяваме специфичен момент, когато потенциалното напрежение между добавената стойност на бюджета и националните стратегии рискува да бъде твърде високо. Да ви кажа какви са опасенията на нашата комисия във връзка с общите рамки, които вие изложихте. Току-що споменах за динамиката в отношенията между различните комисии. И а, а, трябва да кажа, че проговорната комисия като че ли предварва инструментите на законодателната основа. А ние, така да се каже, вече взимаме резултати, които са резултати за, на законодателството. Става дума примерно за структурните фондове, които пред, пред, предварват решенията по отношението на политиката за сближаване, кохезионната политика. Не сме обсъждали тези въпроси, а вече, а, а вече тези неща а, се а, е, циркулират, като че ли сме казали вече Аймин и въпросът е решен. А, а комисията а, а, като че ли а, е, взима тези решения, е, представени пред свършен факт, преди законодателната работа да е свършена. Съжалявам, че малко надълго трябваше да се разпростъпва този въпрос, но тъй като се интересувам живо от тази област, се чувствах длъжна да кажа няколко неща. Кои други искат да се изкажат в рамките на този дебат? Госпожо Шротер, не. А, само госпожа Кунс и господин Сарказ. Госпожа Шютер също се събуди, добре. И госпожа Бауер. Ето, а, приключваме списъка с желащите да се изкажат. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както научаваме, от една страна имаме специализираните комисии, които преговарят по специфични конкретни въпроси. В комисията Либе участваме в така наречения триалог. Съветът изглежда доста открит по тези въпроси без той да е най-трудният. Същевременно най-големият проблем е, за многогодишната финансова рамка и за различните нейни е, дялове, колко големи да бъдат е, глобалните суми. Искам да ви попитам обаче, би било полезно да излеземе с някаква, би било полезно да излезем с някаква резолюция, с което да отправим едно много силно послание от страна на парламента. Какво очакваме от съвета? Как бихме искали да протече този процес? Като се работи едновременно по различни файлове, по различни досиета, е, съществува опасността да не бъде наш партньор съвета в един диалог по тези въпроси, а съществува също така опасност да се оформи в много рано консенсус в съвета и той да бъде след това непоклатим и да не можем да преговаряме. Затова мисля, че ще бъде полезно да почнем да преговаряме по процедурата, така че да се, тя да бъде достатъчно гъвкав процес, като вземем предвид съображенията на различните комисии включително и докладът на комисията Шуре. Не знам дали сте съгласни с това, но мисля, че е много важно в самото начало да поговорим за процедурата. Как бихме искали да преговаряме, как бихме искали този преговорен процес да протече. Благодаря. Александър Саркав, след това Едит Бауер. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подчертая, факта, че групата на социалистите а, ще вземе предвид това, което вие казвате, госпожо председател. Защото ние отдаваме голямо значение на това тези преговори, този дебат да бъдат едно колективно упражнение, защото става дума за един междуинституционен дебат. И именно парламента трябва да покаже, какви са неговите възможности и към какво се стреми. От влизането в сила на Лисабонският договор, съветът се опитва да превърне парламента в безсилен наблюдател на събитията. Но мисля, че ако те се опитват да сторят това, са тръгнали по погрешен път трябва да вземем предвид това, което госпожа Берес каза. Става дума за една обща борба. И в интерес на съвета е да е, осъзнае, че е, парламентът е с законодател. И второ, трябва да кажа, че за социалистите съществува червена линия тя трябва да ни предупреждава, така както канарчетата предупреждават в мините за газ гризу. А на практика някои министри или държавни правителствени ръководители като че ли а, не знаят, че съществува договор за а, функционирането на а, Европейския съюз. И проекто многогодишната рамка трябва да вземе предвид политиките, които са заложени в тези договори. А съветът е, е подписал тези договори също. И именно това е червената линия, която социалистите искат да бъде зачитана, да не бъде прекосявана. Това, което залегне в бюджета, трябва да отговаря на отговорностите, които договорите ни възлагат. Особено важно е да се чуе ясно гласът на парламента в защита на Европа в настоящият кризисен момент. като подкрепим политиката, за която повечето от нас настояват. Госпожа Бала, след това Елизабет Шрот. Моля за извинение. Имам чувството, че основният въпрос бе поставен от госпожа Берес. А, искам да допълня само а, за фонда за приспособяване. Какво мислите за определенето на ситуацията на този фонд за приспособяване към глобализацията по отношение на бюджета. Не знам дали работите също и с а, съвместимостта между различните видове политика и различните инструменти. В нашата комисия имаме доста проблеми с а, включването на част от селстопанската политика в а, фонда за приспособяване. Не зная дали в а, вашите а, е, сфери на интерес включват и подобни въпроси, а, за които бих се радвала, ако ми отговорите. Госпожа Шротер. Благодаря ви. Искам да се спра на два въпроса. На първо място, нашата комисия отговаря за един много важен инструмент в рамките на международна, на многогодишната финансова рамка за нещо, което държавите членки понякога приемат за даденост, а именно това, което някога се наричаше прогрес или напредък. Сега е програма за социална изменение промяна и социални инвестиции. Финансирането е много малко. Понякога хората мислят, че това може и да се задраска съвсем. Ние като комисия си задаваме въпроса, Като имаме предвид, че настояваме за по-голям бюджет, трябва да имаме основание. Може би е, трябва да лансираме програмата като една по-важна инициатива. Какво е, трябва да включим там като увеличение? Важно е да подчертаем ролята на този инструмент е, в евентуалните преговори, като се подчертае, че това е един от най-важните инструменти, с които разполагаме по отношение на социалните проекти. А, да се надяваме, че комисията, Европейската комисия ще ни чуе и ще отговори на нашите искания. Второ, след като ще водим преговори, а, евентуално а, може би първо трябва с вас да поговорим за това как а, да фокусираме нашата а, позиция. А, следващо място. Европейските структурни фондове и макроекономическите условности. Ако те се прилагат така че е, так, държавите членки, ако не отговарят на изискването, няма да получат е, средства. И е, това са средства, е, които са е, на разположение като единствен източник за инвестиции, за да може една държава, която се нуждае от подкрепа, да е, е и се помогне. И това е единствената възможност за държавите членки да превъзмогнат затрудненията това ще се договаря ли като част от преговорите? За нас е много важно. И ако ще се включва в преговорите, каква е позицията на преговорния екип по този въпрос? В същата последователност ли ще отговорите? Да, благодаря за въпросите и предложенията на госпожа Гънц по въпроса за процедурата и как ще отговорим за тенденциите в преговорната котия и как се образува тя. става дума за най-подходящите сигнали и да кажем ясно, че ако съветът бъд, приеме определени решения, ние ще трябва да кажем ясно до къде сме готови да съгласим и откъде нататък не можем. Ми имаме нужда от гъвкава процедура. Никой от нас не знае до къде ще стигне датското председателство с тази преговорна котия. Ако бъдат постигнати споразумения по принцип, както спомена Ивайло, някои от тях са част от процедурата по съвместно взимане на решения, особено социалното сближаване, селското стопанство, научната дейност. Тогава става дума за области, които влизат в процедурата съвместно взимане на решения. И никой не може да ни спре да говорим по европейската добавена стойност и стратегията 2020. Проблемът е, че ако от Европейския съвет започнат да идват решения по тези въпроси, те трябва да са част от процедурата съвместно взимане на решения. Няма да сме съгласни, ако това ако съвместното взимане на решение не е принцип, който се зачита. И може би в определен момент ще трябва да излезем с много категорично становище. И за това в самото начало искам да кажа, че ако офертата е неудовлетворителна, аз съм готов да кажа не. Не е необходимо да преговаряме по цифри, които са над тавана за 2013 година. Има цифри, които са следствие от договора. Това не влияе върху начина по който се разпределят средствата. Не е възможно да работим по програми без необходимото правно основание имаме решение от комисията ШУР. Според мен тук не може да се говори за криза. Просто става дума за това, че боравим с различни цифри. Ние трябва да кажем ясно на министрите в различните ресори, че, те, че и за тях Европейския парламент е в общ и интерес е, да спазваме процедурата съвместно взимане на решения, е, тъй като по този начин няма да се подаваме на натиска от, е, на цифрите. Така че много правилно беше казано тук, че, става, че тук става дума за подходящо взаимодействие между институциите и за опасността от изключване на парламента е нещо срещу което трябва да се борим. Що се отнася до въпроса на госпожа Бауер, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и селското стопанство – Мисля, че трябва да се разговаря с Комисията по селско стопанство за това дали е приемливо да се обсъди определено предложение. В, е, на пазарите има колебливост, но може би може да се използва различен инструмент. Е, това не е нашата област. Ако искате да кажете, че преговорният екип трябва да бъде зад вас по определен аспект на, законодателните, на законодателната процедура, да, ние ще бъдем зад вас. Що се отнася до инициативата, ние ще поемаме инициативата. Що се отнася до това, комисиите да спазват своите правомощия, управлението на бюджета, това са въпроси от експертно, но и от политическо естество. Ако смятате, че има области, в които трябва да ви подкрепим, ще ви подкрепим. Но няма да се съсредоточаваме на въпроси, които попадат във вашия ресор. В противен случай ще, има, ще настъпи объркване. И това е нещо, за което критикуваме съвета. Що се отнася до програмата Прогреса? Да. Е, що се отнася до цифрите, които представи комисията, имаше някои дребни цифри, които не са включени. Има области, в които комисията и съвета имат прерогативи при управлението на средствата. Например, възниква въпросът за подготвителните действия, пилотните проекта. Това са въпроси, по които могат да се водят преговори. Когато раз, погледнем разбивката на цифрите, ще видим, че, че цифрите са по-различни от това, което представя комисията. По въпроса за макроекономическите условия, положението е малко трудно. От една страна в комисията ШУР беше изразено така да се каже бяха изразени резерви, така да се каже. Нека да ви дам пример от моя регион, в който имаше много проблеми с задлъжнялостта. Преходната помощ от федерално ниво и нашия район беше първия, който определи нивото на дълга в Конституцията и, и бяха определени условия, свързани с спазването на определен таван на задлъжнялостта. В противен случай щеше да се спре федералната помощ. Разбирам какво казват комисията, но в крайна сметка, и това е лично мнение, ако искаме да, бъде, да бъдат постигнати определени цифри, определени стойности, има някои условия, за които ще трябва да говорим. Не е задължително да говорим за макроекономически условия. Възниква обаче въпрос с това къде ще поставим акцента в програмите. Как да спечелим страните, които са нетни плаци. Искаме, искаме да покажем, че определени проекти не са любими проекти на определени администрации а става дума за цели свързани с заетостта. Ето защо трябва да се опитаме да постигнем зелена светлина, що се отнася до управлението на кризата. По този начин можем да постигнем определено ниво на финансиране за сближаване. Мисля, че тези връзки ще бъдат много важни тогава, когато говорим за акцента и за ефективно използване на ресурсите. Ако успеем да постигнем това, ще сме отбелязали напредък и ще сме излезли с обоснована позиция, особено тогава, когато става дума за оформяне на становища. Аз има малко по-различно мнение за макроекономическите условия, но може би не е тук е, мястото да се обсъждат. Мисля, че Раймер представи нещата достатъчно подробно. Имам, имаме преговорен екип, ще се видим какви са различията, но Знаем институционните и политическите измерения. Различията не са непреодолими. И смятам, че това, което възнамеряваме да направим е много важно, за да можем да в рамките на тези големи преговори във вашата комисия специално да се намесите в, в, в този процес. В, сигурно във всяка комисия, в която отивате, ви казват същото, но когато гледаме какъв е залога за бъдещите преговори за бюджета, това, което говориме ние тук за предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз и които засягат нашите съграждани, мисля, че става дума за едно наистина много сериозно предизвикателство, това с което се занимава нашата комисия. И а, е, е, ще с, разчитаме на вашата подкрепа, а, е, за да видим не голям нож, а големи цифри. А, и а, не сме решени да постигнем това, към което се стремим. Благодарим ви много. Благодаря и аз, казва господин Калфин. Доскоро. А, казва председателката, скъпи колеги, стигаме до следващата точка от нашия дневен ред. И сега давам думата на госпожа а, Морен Шартие а, по пета точка по проекто доклада за Европейския социален фонд. Преди да й дам думата, искам да кажа, че направим една малка промяна в, в дневния ред. Искам да се извина на колегите и на нашия докладчик господин Пазак. В... Трябва да излеза, е, за да се присъединя към докладчика по бюджета и председателя на парламента за преговорите за многогодишната финансова рамка. Така че разменихме местата на точка 6 и 7. Госпожа Ирш ще а, е, председателства работата от 6 часа нататък. Благодаря, госпожо председател. Проектът за доклад за Европейския социален фонд, който ви се предлага за обсъждане днес, е пряк резултат от работата на работната група по Европейския социален фонд и разговорите между различните политически групи, които се опитаха да обединят по най-добрия възможен начин и бяхме абсолютно открити за всякакви предложения. Преди всичко трябва да кажа, че е важно да се подчертае, че докладът, който ви се предлага, е изготвен в дух на това, че е необходимо да инвестираме повече в човешкият капитал, за да може по време на кризата да съхраним динамиката на Европа за създаване на нови работни места, за приспособяване на работниците и служителите към новите нужди на предприятията и да ги подготвим за бъдещата еволюция на заетостта. Предварително да ги подготвим за това, което има да става. И именно а, а, това предвиждане а, не а, в никакъв случай няма да пречи на нашата решимост да поставяме възможности на социалният фонд да, на разположение на най-уязвимите слоеве от нашето население, които трябва да бъдат интегрирани, да не бъдат изолирани от а, обществото. Това е а, нова тема в борбата с. А, бедността, е една от задачите на Европейски социален фонд. Искам да, нас, да подчертая няколко пункта, а, които бихме искали е, да бъдат а, подчертани. Най-напред, нещо, което е абсолютно необходимо, което е особено съществено от политическа гледна точка. Европейският социален фонд трябва да представлява част от европейската кохезионна политика до 2020 година. В този смисъл не става дума да разграждаме кохезионната политика на Европа до 2020 година, като по някакъв начин а, а, регионалното прилагане на тази политика предотвратява европейската кохезия, европейската сплотеност. Бихме искали да потикнем всички, за да, да може да има регионализация на Европейския социален фонд, независимо от това дали ще бъде на локално или на европейско равнище. Но такава регионализация е необходима политическите групи а, настояват а, Европейския социален фонд да бъде правилно ситуиран в европейското пространство и затова настоява и нашата комисия. Трябва да бъдем много внимателни в детайлите. Когато разработваме, работим по различните изменения. Вторият въпрос, който искам да подчертая, това е, а, са условията но Вече в, в, в, в рамките на многогоди... В, във връзка с многогодишната рамка говорихме за тях, говорихме за макроекономическите условия във връзка с различни политики. Именно тези макроекономически условия трябва да бъдат достатъчно видими. Въпросът за макроекономическите условия във връзка с социалните въпроси е са нещо, което е особено важно, тъй като става дума за най-уязвимите слоеве на населението. И още нещо, на което държим особено много. Това е ефективността и необходимите мерки за оценка на въздействието на социалната политика, свързана с Европейски социален фонд видимостта. Мнозина от изказалите се споменаха въпроса за видимостта. Те, някои от тях смятат, че тя не служи, не, не върши особена работа, но а, а, значи, трябва европейска социална политика да бъде лесна за разбиране, да, бъде, да могат лесно, да, прочит да бъде лесен за гражданите на Европа. А, наред с това а, ще се стремим да се използват максимално възможностите на Европейския социален фонд. Днес, когато наблюдаваме как се използват тук е, и там в различни страни членки този социален фонд, установяваме, че неговите възможности не се използват максимално. Използват се и, и средствата, които остават от социалният фонд, се използват по редица други, за редица други фондове. Според нас това е пълна катастрофа, особено по време на криза. Не трябва да се допуска. Необходима е политика, за, която цели оптималното и пълно използване на възможностите на Европейския социален фонд. И накрая трябва да улесним използването на средствата от Европейския социален фонд. Те да могат да се използват по-бързо, да помогнем на страните членки да плащат траншовете по-бързо и по-лесно. Това е предвидено в текста. И и е, необходимо е да се, вероятно да се предвиди известно упростяване на начините по които Европейски социален фонд се използва за най подпомагане на най-слабите, най-уязвимите. За малките, за малките въпроси, е, които не са особено широки, трябва да е, потърсим по-висока ефективност чрез опростяване на а, инструментариума, за да повишим ефективността. Още нещо, което е важно. Застегнато засегнато и в измененията, и вашите предложения. Това е интеграцията на социалните партньори. Защото с привличането на социалните партньори в използването на Европейския социален фонд, се надяваме да постигнем по-висока ефективност в неговото използване. А, за да може социалните партньори да бъдат мотор и двигател за стимулиране на по-високата ефективност на този фонд. Госпожа Стануик спомена за националните измерения във връзка с ефективността на тази политика. А, и а, това, което тя каза, въжи и за Европейския социален фонд. И разбира се, а, ще имаме и а, наръчник за добрите практики. Тъй като се стремим към ефективност на нашата социална политика, затова, госпожо председател, смятаме, че социалният фонд трябва да бъде ясно разграничен от другите регионални политики а, и а, включително и от една ефективна политика в областта на заетостта. А сега, казва председателката, ще дам а, думата на докладчиците в сянка. Първо госпожа Кинга Кунс. Благодаря. Искам да се върнем към ос, така, основната структура. Много е хубаво а, когато толкова много моменти отразяват нашите дискусии, ще спомена само няколко. И много беше приятно да видя, примерно, да се настоява да има политически приоритет на, за фонда да се иска да се запази 25% кохезионна политика в фонда. Мисля, че тези неща наистина са много важни. Този дял е необходимо да се запази, за да се гарантира, че ще се разходват средствата именно за тази цел. И просто като слушахме е, дебата по предната точка, за многогодишната финансова рамка. Пак беше много важно, че е, вие се изказвате против е, макроекономическите а, е, условия, които са допълнително а, е, наказание а, за държави членки, които и без това изпитват бюджетни затруднения. Освен това, а, в доклада говорите за социалните партньори, социалния мониторинг и да няма дискриминация към различните социални групи. Това са важни неща за групата, но и за комисията. Ще ми се обаче да видя по-ясна детерминация тук. Когато говорите да няма а, дискриминация. Трябва да се каже по-ясно. Не може да се използват средства за никакви дейности, които всъщност водят до социална сегрегация. А, за съжаление, е, ставали сме свидетели на подобни неща в миналото. Вие в работа група говорихте за тематичните групи. Дали тематичните цели са твърде много или твърде малко тези, а, о, които се посочват 18. Но освен тематичните цели да се определят като бройка, ще бъде а, добре да се знае колко тези тематични цели а, са съобразени или обхващат националните програми за реформа, които се изготвят от държавите членки, е, доколко отговарят на националните стратегии за ромите, е, които също трябва да се изготвят съответно както и националните стратегии за работната заетост е, и така нататък. Тоест да има един преглед на взаимовръзките между различните видове национални стратегии. Определено ние искаме европейските средства да бъдат в услуга на тези национални стратегии след като те бъдат приети и одобрени. Освен показателите, за заетостта и образованието, тъй като социалното приобщаване е също а, заложено тук. Добре е да се разпишат а, е, показатели, с които да се измерва бедността, съответно социалното изключване и социалното приобщаване. А, също така вие да, говорите за взаимна допълнение между различните видове фондове. Много е важно в този контекст да има допълняемост между средствата от социалния фонд и от регионалния фонд. Тази взаимна допълняемост между програмите чрез финансиране и от двата фонда може да е средство за повишаване на ефикасното и ефективно използване на средствата от фонда. Защото се знае, че никога няма достатъчно пари е, за някои от е, тези е, социални цели. Това са някои идеи. Благодаря. Госпожа Хирш има думата. И аз искам да благодаря на докладчика. Мисля, че основните въпроси тук са повдигнати. Това са въпроси, които сме обсъждали и по време на работните групи. Напълно съм съгласна. Видимостта и ефективността на Европейския социален фонд трябва да бъде запазена. Гражданите на местно ниво трябва да, са на... трябва да виждат, че от Брюксел идва нещо хубаво. Е, новини, които стават все по-скъдни напоследък. Така че този доклад е много важен. Също така правите, отправяте предложение за намаляване на процента на преждевременно напускащите училища. Ние подкрепяме е, тази идея. По-нататък идеята за съответствие между пазара на труда и обучението е друга област, в която следва да насочим своите усилия. Съгласна съм и с друг въпрос. Ако не се лъжи, имаше предложение на комисията в този смисъл. Държавите членки трябва да прехвърлят средства към онези, които изпълняват проектите и едва след тогава да се прехвърлят парите на държавите членки, тъй като много често е, Онези, които извършват, вършат работата, е, работят, изпълняват проектите, никога не са сигурни кога ще им бъде платено. Друг въпрос, който според мен е много важен, е финансирането на приоритети – тук е отправено предложение в по-развитите региони 80% от финансирането е, да е за инвестиционни приоритети. Мисля, че тази концентрация е прекомерна. Или да увеличим брой на приоритетите, или по друга страна да намалим тези 80%. Мисля, че по този начин е, нищо не, с нищо не помагаме. В е, една голяма страна като Германия различните региони имат различни потребности. Последният въпрос, който искам да повдигна, е свързан с макроекономическите условия. Знам, че тук са отправени много критики и според мен нека да бъдем внимателни. Нека не наказваме онези, които без друго са най-зле. Обаче, ако държавите членки действително откажат да постигнат напредък, особено в областта на задвъжнялостта, трябва да видим дали това да не бъде нещо като крайна мярка – може би да се предвиди някакво съкръщаване. Не бива да наказваме не, някого, който е задлъжнял. Но тогава, когато няма воля от страна на правителството, когато правителството не се отнася сериозно към задълженията си, трябва да видим дали тази стъпка няма да е полезна като окаже натиск. Елизабет Шриодер. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за нейния доклад. Много от нашите предложения е, са включени в него. Искам да подчертая, че много добър беше начина по който работихме заедно, като докладчици в сянка. Три неща ще спомена. Първо, а, като продължавам това, което Надя Хъш каза. А, когато, и когато говорихме за процентите с комисара днес, ако искаме да имаме възможност да стигнем до 25% за различните региони, ако искаме да настояваме да постигнем цифрата 25% в целия Европейския съюз, необходимо ни е повече възможност за маневриране да имаме, за да може да създаваме съюзи, да сключваме съюзи с различни партньори. Хората се нуждаят от тези средства, но затова е необходима по-голяма гъвкавост. И сега, член 4.3 той не се отнася само до структурните фондове. Ако сравните а, е, другите фондове, ще видите, че подходът при тях е различен. И затова аз смятам, че член 4.3 не е формулиран добре. Не става, не става, не трябва да става дума за е, инвестиционните приоритети, а за а, различните теми, различните пунктове, по които е необходимо инвестиране. Различните, а, различните а, функции а, в а, м, а, бюджета, за който става дума. И това е въпрос, който трябва да бъде а, решен във всяка страна. Примерно, в различните области. Заетост, социално интегриране, А, точка, десета точка, образование и, и може би за тях трябва да отделим примерно 80%, но имаме 16 приоритета за инвестиране. И а, страните членки трябва да имат по-голяма възможност да отделят средства там, където е необходимо. Примерно, монези, които имат нужда от развиването на административната си, административния си капацитет, трябва да имат възможност да отделят средства за това. Може за три от приоритетите една страна, някоя страна членка да реши да отдели 25%. Тоест, ще работиме е, така, както изисква а, е, Фонда за а, е, развитие на регионите, а също така и а, с, с, с, с фонда, с социалния фонд, вместо да се вперваме преди всичко в инвестиционната политика. Шести член се отнася до партньорства при финанси, финансирането. Мисля, че тук трябва да се помисли по-внимателно. А, тук в първия член съществува голям проблем. Какво се предполага, че трябва да правят партньорите? Всички, които управляват е, структурните фондове, се предполага, че трябва да създадат съответни комисии. Това е абсурдно. Трябва да има някакъв фиксиран процент, който да се управлява централно, от едно място. Иначе няма да свършим нищо. Няма да можем а, а, да работим в, в партньорства и няма да свършим това, което се, се стремим да направим. А, значи необходима е промяна. Въпрос е в приоритетните оси и в общото управление. Това е основен проблем и той се отнася до всички структурни фондове. Дванайсти член. члена. Това е е, инструмент, е, който е, е предназначен за борба с бедността в големите градски агломерации. А също така необходими са средства за малките и средни предприятия, за здравеопазването, неговата структура и така нататък. Тия две неща се преплитат и в фонда за развитие на регионите трябва да има някакъв процент, примерно 5%, който се дава пряко на градовете, за да могат те да финансират своите програми. Необходимо е да се интегрира начина по който се изразходват средствата по тези фондове. Защото може да стигнем до положение на нещата, което примерно един град решава какво да направи с парите по фонда за развитие на регионите, а пък социалният фонд трябва да се обърне към правителството, за да, за да вземе решение как да се използват средствата по един и по другия фонд. Благодаря ви. Не искам да ви пришпорвам, но преди да си тръгна, трябва да приключим с тази дискусия. Сега ще дам думата на госпожа Благодаря. Ще бъда кратка. Ще се спра на два въпроса намаляване на процента преждевременно напускащи училища, това е сериозен проблем. Според мен това е много добра промяна и по-нататък борбата срещу безработицата сред младите. Сега имам няколко резерви. Първо, в сегашния регламент се споменава програмата Equal за борба срещу неравенството и дискриминацията в, на пазара на труда. Тук няма нови предложения. И накрая, по отношение на културата, тя не е представена като приоритетна област. Аз смятам обаче, че приносът на културата, образованието и стажовете чрез изграждане на умения и економическото развитие, на, благодарение на творческата промишленост и ролята и за интегриране на маргинализираните групи е нещо, на което не се обръща достатъчно внимание. Ето защо културата трябва да намери своето подобаващо място. Благодаря. Председателката. Давам думата на докладчика. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги които са част от работната група за Европейския социален фонд и които от много месеци насам работят прилежно по въпроса и участват активно в обсъждането на е, новия текст. Мисля, че това обяснява че обяснява защо работим толкова добре заедно. Сега ще обединя а, изказванията 25%, 85% за политиката за сближаване, за това, че трябва да избегне възможно опасността от задълбочаване на неравенството и също така да внимаваме за политиките, свързани с ромите. Всички са съгласни с необходимостта от индикатори за намаляване на бедността и до взаимно допълващия се характер на фондовете стига да бъдат добре регламентирани и да не се използват за други цели. Отбелязвам и казаното от Надя Хирш за превенцията на преждевременното напускане без квалификация на учениците, да бъде необходимостта от стрикност по отношение на тематичната концентрация и е, резервите на Надя Хирш за условията от макроекономически характер. Кога те са е, обосновани? Е, мисля, че не смятам, че най- нуждаещите се не бива да бъдат наказвани а, два пъти, що се отнася до възможността им а, да се интегрират а, в пазара на труда. Съгласна съм с казаното с 25% за политиката за сближаване и за тематичната концентрация. Това е госпожо председател. Мисля, че имайки предвид работата, която извършихме заедно, ще успеем да постигнем напредък. Аз предлагам съвместна среща на всички докладчици в сянка, за да можем да усъвършенстваме текста в дух на колективност като всеки работи в съответствие със своите убеждения. Благодаря, госпожо председател. Председателката. Благодаря. няма да ви изнарадам, като ви кажа, че е необходимо да продължите да работите по същия решителен начин. Убедена съм, че това не е нужна. Срока за внасяне на изменения 16 май 12 часа ще бъдат разгледани 25 или 20 юни, е, обсъждане на компромисните изменения 10 юли и гласуване в 10 юли, при разглеждане в пленарна зала през септември. Така, в съответствие с предложената от мен промяна в дневния ред, ще взема аз думата по 6 по 7 точка. Става дума за инициатива, която приехме на заседание на координаторите. Когато работим по въпросите за възможностите за младеща, ние използваме за основа съобщението на комисията от 16 февруари. Включваме и заключенията от изслушването, което проведахме през март. По този въпрос са отправени три предложения за изменения. А за съжаление аз не предлагам да ги подкрепим. Е, утре ще бъда в е, Дания и няма да мога да е, участвам в гласуването. Има някои изменения, които за мен са проблематични, тъй като те променят посланието, което искаме да изпратим. И ако погледнем внимателно предложенията, които сте представили, основното послание е свързано с идеята за гаранция за младеща, възоснова на това, което вече съществува в някои държави членки и мисля, че това е, ще бъде основното, с което да обогатим резолюцията. Непрекъснато, всеки, непрекъсно се говори за младите, но нищо не се прави. В страни като Австрия, например, има много конкретни инициативи, които са дали своите плодове и затова аз предлагам други страни, например, да последва тази инициатива. Ето защо е хубаво да излезем с а, а, критерии, а, репери, по които да се равняват останалите. Внесени са изменения за усъвършенстване на текста, които, също които аз не възразявам, но има и такива, с които не съм много съгласна. Аз ви предлагам а, да ви кажа къде смятам, че трябва да има допълнение или промени. Четвърто изменение на госпожа Ламберт. Смятам, че това изменение трябва да бъде допълнение и да се слее със съществуващия текст. По 14-то изменение на госпожа Хирш, то е по въпрос, по който има изменение внесено от господин Ори. Е, обхватът му е доста по-широк. Ето защо смятам, че 14-то изменение на госпожа Хирш е, да бъде включено като компромисно изменение, а да не приемаме 13-то изменение на господин Ори. По точка от преамбюла Е можем да приемем 14-то изменение по 23-то изменение на госпожа Ламбер. Тя не е тук, но мисля, че госпожа Тюринен или госпожа е, Тюринен могат да и представят моите предложения. Госпожа Ламберт говори за приобщаваща е, растеж с, с е, увеличаване на работните места. Аз бих говорила за устойчив растеж, тъй като тук се включва въпросът и за зелен растеж. Това по този начин отразяваме характера на инвестициите, които бихме искали да видим в бъдеще по изменение 28, за да не сърдя господин Ури, който за съжаление обаче не е тук. Предлагам разделно гласуване, приемам първата част от изменението му, а отхвърлям втората част. Във втората част той не говори за необходимостта от политически преговори, идея, която според мен е трудно приемлива. По 31 во изменение ви предлагам а, разделно гласуване. И така, първата част. И тук предлагам устно изменение. И първата част с устното изменение гласи е убеден, че за да се привлекат младите към пазара на труда, могат да се предприемат системни реформи, за да се преодолее структурната безработица. Аз съм за тази част, обаче съм против изразът като в предвижда по-гъвкави закони на европейско и национално равнище и това е по изменение 31 и накрая по изменение 52 ви предлагам а, извинявайте, говоря за 41-во изменение на госпожа Хирш където се призовават държавите членки. Аз бих предпочела да призовем комисията. И за това предлагам изменението на госпожа Хирш да бъде допълнение, т.е. да призовем и държавите членки и комисията. Вносителката е съгласна. И накрая, извинявайте, 49-то изменение – същото изменение като на госпожа Ламберт. Там се говори за зелена економика, аз би говорила за устойчива економика. Ако сте съгласни, съгласни сте, чудесно. Има едно изменение на госпожа Каденах ще ви оставя да се помисля дали не става дума за дублиране на съществуващото изменение 21 и накрая изменението на господин Ори. Мога да го приема, ако той приеме устно изменение, което да отразява първоначалният израз undermine или подкопавам. И последната част от 52, 52 изменение е призовава държавите членки да не подкопават политики в определени области в резултат на е, усилията за е, балансираност. Извинявай се, извинявайте за телеграфния стил, но бързам и оставям на госпожа Хирш да прецени резултата от дискусията. При, пожелавам ви приятна работа. Е, извинявам се и на господин Коша за това, че няма да мога да присъствам и да участвам в обсъждането на неговия доклад. Мисъс Туронен. Госпожа Турунен. Благодаря ви. Имам само няколко коментара на измененията, предложени от зелените. На първо място, струва ми се, можем да приемем разместването на думите, вместо зелено да стане устойчиво. Искам да спомена и няколко изменения, обаче, които ме притесняват. Има и някои, които са добри. А, това го виждам по списъка, с който съм си направила, но има и някои, които искам да поставя на маста. 11 от ЕКАРЕ, където се казва, че основните причини за младежката безработица е твърдостта на пазара на труда и, и закоснялата култура на зависимост. Искам да поставя тук въпрос. Може би наистина а, не е гъвкав пазара на труда, но едва ли това е основно а, нова причина. Второ, ако има а, ако вземем държавите, където плащанията, социалните плащания са, имат голям дял от БВП, е-, например Дания, там има ниска младежка безработица и това не трябва да се включва, защото не е верно. 16 и 17 на АОДЕ на ЕКАРЕ иска да се заличи текста, че младежите нямат от вина, нямат, не, не носят отговорност за а, кризата. Аз това не го разбирам. Какво означава това, че не са поемали рискове, че мразят рисковете, че те са били тогава на студентската или ученическата скамейка и изведнъж се оказват в най-жестоката криза. А, не, не разбирам защо искат да а, се залечи. 28. Госпожа Берес също го спомена. А, може би е добре тук да помислим за разделно гласуване. Аз бих казала, че не съм съгласна, защото и двете точки са важни. Тази част за колективното трудово договаряне, което каза госпожа Береш, че иска да се включи, аз съм за да остане, но НП иска да се заличи в това, че временните работни места се отразяват зле на младежите. Ако попитате какви са най-големите причини за младежката безработица. Разбира се, те, те първа навлизат на пазара и нямат опит, но освен това и факта, че има временни трудови договори и именно като има съкръщения при криза, първо тя, те излизат от пазара. Тоест, според мен е това не трябва да отпада. Извинявайте, че така дълго се изказвам. Ще забързам крачката малко. 43-то изменение. НП иска да отпадне възможността да има отделена точка за а, младежи. Аз искам да питам защо защото мисля, че това е част от дискусията и а, разбирам, че има неща, около които може да се оформи а, консенсус, но а, това не е, не е едно от тях. А, може и да бъркам по отношение на бъдещата многогодишна финансова рамка. Следващото ми изменение е НП, извинявам се, не иска да се включват а, политиките за младежките организации. И аз а, питам защо. За мен е естествено това да си остане. 51-во изменение, последното ми, искат да се е, замени израз за прилични висококачествени работни места с е, нови. Аз мисля, че не е достатъчно само да са нови работни места, те трябва да са прилични, да може човек да се препитава от това работно място и да придобри трудови условия. Затова смятам, че трябва да остане отново. Това е нещо, което е, е уточнено, да има повече работа и по-добра. И в това, което е, определя качеството, на новите работни места не можем да а, го забравяме, въпреки че сме в криза. Като цяло се надявам, а, мисля, че е много добър доклада и се надявам някой да може да отговори на моите въпроси, особено от НП. Ähm, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. А никой не заявил желание да се изкаже. Можем да гласуваме утре. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Hier übergebe ich Berichterstatter ähm, Herrn Kusser den Floor. Давам думата на господин Коша, който е докладчик по 6 точка. Üdvözlöm a Госпожо председател, най-напред искам да ви благодаря и да ви поздравя, че винаги сте на разположение за подобни дискусии. Вече е доста късно, но трябва да разменим мисли по този проект за становище, по това проекто становище за общо приложимите разпоредби за европейските фондове за обмяна на регламента 1083. Това е много важен въпрос. Нашата комисия по въпросите на заетостта трябва да отдели внимание на този въпрос. А интересът към този въпрос интерес към този въпрос, за интерес към този въпрос свидетелство броя на измененията. 89 са внесени. Мнозина бяха онези, които ми помогнаха при предварителната работа. Искам да им благодаря най-сърдечно за техния принос. Опитахме се да съчетаем различните проекти, а, които третират този въпрос. Искам накратко да резюмирам 89 изменения, които се предлагат. Разбира се, няма да навлизам в подробности, защото за това би, би ни било необходимо много повече време, отколкото време с което разполагаме. Ще се спра само на пет точки. Първо, правомощията на Европейската комисия. Според мен, този нов законодателен проект увеличава прекалено ролята на Европейската комисия. Там трябва да се потърси по-добро равновесие. Второ, ангажиментите, които поемат страните членки. Струва ми се, че тук ще има доста а, разгорещени дебати по този въпрос. Трето, въпросът за процедурите. И тук вероятно ще е, има оживени разисквания, защото според мен в много отношения този законодателен проект предлага да се увеличат прекалено много правомощията на Европейската комисия – и още нещо, което смятам за особено важно, това е правната несигурност. Много от измененията са свързани с тази правна несигурност. И пето, нещо, което засяга и лично мен, това е състоянието на хората с увреждания. Смятам, че този законодателен проект, който в момента разглеждаме, проект, който ще има голямо значение за живота на европейските граждани. Защото именно условията и солидарността подпомагат европейското развитие. Солидарността му дава крила, ако мога така да кажа. Именно затова Едно подобно законодателно предложение трябва да бъде много добре уравновесено. Може да се каже, че в бъдеще ще бъде необходимо по-точно да се формулират определени части, определени правила, залегнали в, в този законодателен проект. Всички участници носят и права, имат и права и задължения в рамките на този процес. Проектът, становището, което предлагам, обаче е малко по-друго. Става дума за правата и задълженията на страните членки. Обаче на тези права и задължения не отговарят съответни права и задължения на Европейската комисия. Именно тук трябва да се потърси по-добър баланс. когато страните членки използват различни ресурси, административните тежести не трябва да бъдат прекалени. По този въпрос сме разговаряли не един път в различните комисии на Европейския парламент. И Европейската комисия беше обещала да облегчи административните процедури. Но а, предложението, което обсъждаме, не върви в тази посока. Моето предложение за проекто становище настоява, че административните процедури и тежестите на администрирането трябва да бъдат значително облегчени. 89 изменения, които се предлагат, разбира се, засягат и някои същностни въпроси. Но сигурен съм, че ще бъдат направени и други предложения, които ще допълнят и подобрят проектостановището с помощта на компетентната комисия. За да може ясно да кажем какво мислим по този въпрос. Благодаря. Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ähm, jetzt haben die Schattenberichterstatter die Möglichkeit. Благодаря много, благодаря за поясненията. Сега ще дам думата на докладчиците сянка. Първият Микелес Плето, Шротер. След това. Благодаря, госпожо председателстващ. Мисля, че нямаме разногласия. Особено, що се отнася до това, че не става въпрос за каквато и, каква и а, каква е да е а, дискусия. Става въпрос за социалната политика. Социалната политика укрепва социалният а, а, образ на а, Европа. Е, това са две неща, които съвпадат и са много важни с дебата. Е, защото тези региони, които най-силно прилагат е, е, европейската политика на регионално развитие, се чувстват най-европейски. Тоест, ако погледнем каква е ефективността от усвояването тези средства през миналите години, можем да видим, че пряко и косвено създадени е, десетки десетки хиляди нови работни места, включително в малки и средни предприятия и това има пряка е, връзка с е, европейската самоличност. Предложението на комисията означава, че голяма част от тези европейски фондове вече няма да а, имат основание за да съществуват. Имам предвид те наречената макроекономическа условност, т.е. поставянето на такива макроекономически условия. Това е кръстопътя, който ще определи дали тези а, фондове ще се използват за а, развитие и солидарност. А, регионите ще а, трябва да а, шават сами и сами да се стремят да постигат своите цели за а, работни места и развитие. Или това как може да го направим, или да консолидираме нещата. Е, би било грешка да се обвързва философията на шесторния пакет с тази сфера. Трябва комисията да престане да изпраща нашите дебати като сигнали към пазарите. Това може да се види, че е, го правят непрекъснато през изминалите 10 години. Мисля, че на грешен път. Ние от социалистическата група не може да сме за въвеждането на цели които са заложени в пакта за стабилност и в кохезионния фонд, защото това не е правилно. Ще стане така, че е, регионите, които ни отговарят на изискванията за дефицитите, за нивата на дефицита, ще е, понесат последици на практика не правителствата или местните управи ще бъдат наказани за това, че не управляват както трябва, а населението. Ние не сме съгласни с тази обща линия и аз съм съгласен с това, което прозвуча по-рано в залата. Когато говорим за опростяване, Сякаш, че в Европейската комисия работят две групи хора. Едните се занимават само с политиката, а другите само с начина по който тя се прилага. Е, Ми се ще се неща да вървят ръка за ръка, като се е, заявява цел да се упростяват нещата. Не може да се прави точно обратното в кохизионната политика. Ние сме против поставянето на условията, е, които са отменни предпоставки във всякакъв вид и форма. Защото на практика това означава, че ще е, няма да е възможно да се увеличава ефикасността на кохезионната политика. Според мен трябва да се насочим още повече върху една от целите на общата стратегическа рамка, а именно създаване на работни места. Нали ще се борим с е, бледността и социалното изключване. Да, но това ще се постигне на първо място чрез създаване на нови работни места. И това трябва да стане като съответните региони или държави е, направят а, е, е, своите разчети на приоритетите аз мисля, че трябва да кажем, че там, където безработицата е над 10%, съответният регион или държава може да ползва приоритетно тези средства, за да се подпомогне в усилията му към растеж и създаване на работни места. Т.е. да изпратим послание не за фискална консолидация, а всичко да правим с всички средства, да, за да създаваме висококачествени и добри 4 работни места. Благодаря. Благодаря. Шройдер има думата. Благодаря ви. Съвсем внимателно се запознах с а, а, работата на господин Коша и смятам, че е едно важно нещо, което той добавя към предложението на комисията, именно за достъпността за хората с увреждане. Ние също го мислихме това, но го няма в сегашния регламент. Това е много добро. И сега, идеята му да повдигнем нивото и да поставим да стигнем нивото на регионите, аз не мога да я приема. да оставим колко би било трудно това. Да. Бихме могли да определиме какви ще бъдат ролите в регионите, ако погледнем член 84. Там е критерии за разграничаване между регионите. Тия, които са в преход, с, с еди какъв си процент безработиците, получават повече пари, отколкото е, други, които имат или колко си безработица. Доста ясно е разписано. И едва ли може там да се подобри нещо по отношение на критериите за подбор. Аз не мисля, че може да се направи по начините, по които той предлага, защото трябва да направим разграничение между а, факта, че а, е, тези неща няма да се отразяват по един и същи начин в едни и същи региони на самото население. Второ, той, той иска да се махне този етичен кодекс. Сега, има хора, които са пострадали от дискриминация. Те трябва да се включват в а, планирането. Трябва да имат достъп до ресурси и това да се заяви просто така а, няма да е достатъчно. Аз това няма да го подкрепя. Аз знам защо о, господин Коша смята, че има голямо административно увеличение на административното бреме на регионално ниво. Аз смятам, че трябва да се а, стимулират регионите за добрите програми, но ако но това тук да има пък наказание, това не съм съгласен. И така, за условията, аз не съм съгласна, включи, същото както при макроекономическите изисквания. Държавата членка трябва да има програма за да може хората с увреждания да а, се квалифицират, да им се дадат възможности да станат а, пригодни за заетост. Аз съм съгласна, но не знам колко пари са се разходят това, но съм против е, изискването това да стане предварително условие. Госпожа Ганш. Благодаря ви. Мисля, че в е, докладът е, на Адам Коза има много важни елементи и съдържанието на доклада трябва да съответства на регламента за Европейския социален фонд. Тоест, е, необходимо е да, си, да има тясно сътрудничество, така че едни и същи аспекти да фигурират в двата текста. Следователно, трябва да водим диалог помежду си. А, имам няколко коментара, както и за социалния фонд. И в този доклад сравнението с националните програми за реформа – Мисля, че не бива да има разминаване с а, други програми, например борбата срещу бедността, а, ромите, заетостта, не само програмите за реформа, така че тези фондове да се оползотворяват по ефективен начин и аз с удовлетворение отбелязвам, че има внесени изменения за лица с увреждания, мисля, че трябва да има баланс между текстовете за тези лица и групите в неблагоприятно положение. Също така, в е, текста може би ще бъде добре да се каже, че тези фондове не могат да засилват е, неравенството по какъвто и да било начин. Констатираме, че има случаи, в които е, фондовете не са допринесли за премахване на бедността и за ранното напускане на училище. Мисля, че констатирали сме, че понякога фондовете се оползотворяват по-добре, ако има взаимно допълване между различните фондове. И аз не мисля, че възстановяването не трябва да бъде невъзможно. Елизабет. Благодаря. Най-напред искам да поздравя Адам Коша, който ни представи много интересни изменения. Искам да се изкажа по метода на работа. Виждаме ясно, че двата доклада се допълват и трябва да има пълно взаимодействие между тях. Мисля, че не бива да има, да се допуска между тях да има противоречия. Те трябва да се, да се допълват взаимно и да има съгласуваност. Мисля, че работната група на господин Коса и работната група по Европейския социален фонд могат да а, направят съвместен а, прочит и анализ на двата доклада, така че сме сигурни, че това, което ще излезе от нашата комисия да бъде съгласувано и е, непротиворечиво. Нашата работа по отношение на онова, което ще излезе от другите комисии, както каза госпожа Берес, преди госпожа Берес е цел, към която трябва да се стремим. Мисля, че това е от, в полза, от полза за всички нас, всъщност това, което ви предлагам като метод на работа. Zum Abschluss wollen Sie, äh, Herr Berichterstatter Kosa, den, das äh, noch einmal zusammenfassen, Kommentar dazu geben? Господин Коша, искате ли да коментирате или да обобщите? Először szeretném megköszönni mindenkinek a hozzá. Най-напред Искам да благодаря на всички за вашето участие в разискванията. Радвам се, че са направени конкретни предложения за усъвършенстване на документа. Знаете, възоснова на това, което съм Правили друг път, сте видели, че това е мой метод на работа, винаги взимам предвид мнението на всички. Защо предлагам да премахнем кодекса за поведението? Поставихте този въпрос. Нищо не ми пречи самия кодекс за поведението. Но съгласно законодателният проект, наречено апостериори защото програмата все още не е ясна за страните членки на, на този етап. Това първо. Второ, Европейският социален фонд и, моят, по проект, и моето проекто становище вече съдържат подобно предложение. Тоест, работната група трябва да се събере и да разработи заедно проектът. Има една седмица разлика между двата срока и мисля, че няма никакъв проблем да се съберат двете групи, за да видят как могат да се стиковат нещата, какво може да се промени, кои изменения могат да се съгласуват и да се оточнат. Смятам, че двата документа трябва да отразяват една и съща позиция. Те са, трябва да бъдат взаимно допълващи се. Очаквам вашите предложения за изменения. Те ще бъдат добре дошли. Аз ще се опитам да подхода смело, ако мога така да кажа, към всички предложения. И може би проблемът за а, хората с увреждания е малко прекалено а, силно подчертан в документа, но смятах, че това ще бъде в полза на всички. Благодаря. Благодаря за а, вашето заключително обобщение. С това приключваме работата по днешния дневен ред. Искам само да ви напомня, че Комисията по регионалните въпроси е водеща. Искаме тяхното становище по член 50 и 51, но още нямаме отговор. Срокът за изменение е 23 май на обед. На 10 юни ще гласуваме тук в комисията. С това приключваме работата за днес. Закриваме заседанието.